Euh, Ако обичате, вземете местата си. И euh, е, така започваме нашето заседание. Имаме доста напрегнат дневен ред. много ограниченото време, което имаме днес след обед. Искам първо да проверя че нямате проблеми с дневния ред. Ако нямате конкретни въпроси, нека да приемем, че работния че дневния ред е одобрен така, както сте го получили. Предава се нашето заседание. Има 16 езика, на които се прави превод. Искам да благодаря на преводачите. Също така, получили сте също така протоколите от заседанието на 8 септември. И от 12 и 13 октомври имате ли нещо, да което искате да кажете, тогава приемам, че е одобрено. И сега, ако ми позволете, ако ми позволите, ще преминем на четвъртата точка изслушването, което сме програмирали за днес по въпроса за агроекономиката с, с нови ресурси, най-добрите практики в Европейския съюз и в света ще процедираме на, в две части. Първата част ще бъде посветена на най-добрите практики в Европейския съюз. Ще чуем господин Бела Гладфелдер, председател на платформата на възобновяемите енергии, след това професор Филип Баре от Католически университет в Ловен, Белгия и доктор Кевин Морал от университета в Саклей във Франция. След всяко изложение от 10 минути ще имаме а, въпроси и отговори от депутатите. Да се надяваме, че те ще станат по-многобройни. Във втората част ще разгледа най-добрите практики в света с две изложения. Професор Шинан Харпас от организацията по научни изследователи, научни изследвания в агроекономиката, вулканицата и професор Патрик Ворнс от Белгия. Има накрая ще има въпроси и отговори. Ако нямате нищо против, предлагам да започнем с първото изказване. Давам думата на господин Бела Гладфелдер за 10 минути. Благодаря, господин председател. 10 години съм бил член на вашата комисия, така че за мен е удоволствие да срещна тук някои стари приятели и колеги. Предупредиха ме да говоря на унгарски така че ще продължа на унгарски. Tekintést szeretnék adni a, arról, hogy a megújuló energiák használása, felhasználása milyen енергия megtakarítás. И така, ще говоря за използването на възобновяемите източници. Ще говоря за ползите от е, използването на възобновяема енергия в е, земеделието. Ще говоря за въздействието върху въглеродния двуокис и така нататък. Вероятно си спомняте тази харта или по-скоро таблица, е, извинете. Аз се използвах в комисията, когато изготвях своят доклад и пледирах за намаляване на емисиите с 80%. Тези 80% бяха свързани с пътната карта на комисията, а тя пък беше определила една цел. Само, че за селското стопанство комисията не беше предвидила много възможности за действие. Комисията беше изчислила, че намаляването на емисиите на въглероден двуокис за сълското стопанство може да е само до 45%, не повече. Аз е, мисля, че това не е така. И мисля, че обработката на храни, в частност, е по-важна за намаляването на емисиите от въглероден двуокис, е, много по-важна, отколкото други подотрасли. Не, нека да погледнем сега е, различните отрасли и подотрасли. Европейските земеделци инвестират много в използването на възобновяеми енергийни източници. Между 2000 и 2013 година 19 милиарда евро са инвестирани за подобни цели. Що се отнася до парниковите газове, 40% от потреблението на горива в световен мащаб се пада на земеделието. Тук има различни варианти за оптимизация, като например по-прецизно земеделие. Фермерите биха могли да използват биогоривата повече отколкото го правят сега. Националните данъчни практики, например, в момента не спомагат за подобряване на положението. Няколко думи за напояването. Напояването е достатъчно важен фактор в цялата картина, но без него пък ще се наложи да използваме повече енергия. Националното законодателство в Европа не е създадено така, че да се насърчава правилното напояване. Един земеделец в Унгария може да спестява 50 литра нафта на хектар, ако оптимизира способите за напояване. На следващо място изсушаването. В Унгария има две основни инсталации за изсушаване. Отчастите се захранват с енергия от биомаса или биогорева макар че се използват и традиционни горива. При изсушаването се генерират много странични продукти и те могат да се рециклират. Животновътството. Още един интересен пример – биогаза води до намаляване на потреблението на енергия в животновътството. Ако намалим ам, количеството въглероден двуокис в животновътството, съответно ще намалим и парниковите газове. Няма обаче европейски европейско законодателство, което да спомага този процес и няма е, европейско законодателство, което да насърчава използването на биогазове и горива от е, биомаса. Има е, различни инсталации, които биха могли да се захранват чрез електричество или чрез геотермална енергия. Ако това се случи, земеделците могат да спестят 500 000 евро. Градинарството. Тук има различни възможности за инсталиране на соларни панели. На тази картина виждате мен самия, заедно с един земеделец. Тази снимка е направена в Европейския парламент. Този фермер отглежда чушки за червен пипер и използва геотермална или биотермална енергия. В Унгария в градинарството използването на подобен вид енергийни източници е много важно. Естествено, не можем да сведем нещата само до този вид чиста енергия. Следва да се разгледа и използването на страничните продукти от земеделието за отопление, например, как отпадъците могат да се използват за отопляване. На следващо място бих искал да кажа няколко думи за обработката на храни. В Унгария храната се обработва при по-низки температури, отколкото в стоманодобивната индустрия. В стоманодобивната индустрия много трудно могат да се използват е, възобновяеми източници на енергия. Когато говорим обаче за обработката на храни, това е възможно. Отпадъците от храните могат да се използват, за да се генерира енергия. На този слайд виждате данни, свързани с конкретни инсталации. Това са инсталации, които се използват в, в птицевътството. в тези инсталации се използват отпадъци от храни за енергия. Например, отпадъци от отглеждането на моркови генерират около 4 мегавата на час. По отношение на някои маслодайни семена, люспите на семките на слънчогледа, например, могат да се използват и те генерират повече енергия, отколкото е необходима за самата инсталация. в други инсталации в Кечкемет, например, един град в Унгария, концентрат от домати се използва за генериране на електроенергия. Обелките и семките от доматите се нагряват и се използват. И съответно се рециклират. В миналото те ще да бъдат чисто и просто един отпадък. В Унгария има една фабрика за изоглюкоза. В тази фабрика се използват сено и а, слънчогледови семки. Те се изгарят. По този начин се пести много газ. Не трябва да се използва толкова газ и се пести от използването му може да изчислите колко енергия от този вид е необходима за снабдяването с електроенергия на един град, в който живеят 120 000 души. Могат да се използват европейските фондове за инвестиции. Това е част от моите препоръки. Много е важно да се подкрепят обаче от тези проекти, които не водят до увеличаване на емисиите на въглероден двуокис. Има цял набор от проекти, които могат да се използват е, и да бъдат е, финансирани разумно, но не мисля, че Европейския съюз трябва да финансира е, проекти, в които се използват изкопаеми горива. В Унгария, например, съм виждал как сгради се отопляват с изкопаеми горива, с природен газ, въпреки че в съответния регион има цял набор от възможности за използване на биогорива. Трябва да се използват биопродукти, биогаз. Има много различни възможности. Може би правилата в Европейския съюз трябва да се променят, защото често те пречат на осъществяването на конкретни проекти. Ако се променят правилата, можем да отключим потенциала на сектора. Между другото, виждате, че за енергия могат да се използват и различни видове отайки, отпадъци. Много благодаря, господин Гладфелдер. Благодаря ви за вашата точност. Вие бяхте в нашата комисия и а, сега преминаваме веднага към колегата Филип Баре в Католическия университет в Словен, който да представи своята а, презентация. Моята цел днес е да ви говоря за преминаването към Европа, на Европа към една, едно земеделие, което е ефективно на ресурси, което засяга не само селското стопанство, но и хранителната промишленост. Ще ви кажа, че ще продължим, не можем да продължим с по сегашната траектория, трябва да намалим въздействието на селското стопанство и трябва да се смени практиката. Практиките обаче искат нови стимули, които могат да дойдат от политическото ниво и от нивото на потребителите, които ще засегне хранителната система. Защо е необходима тази промяна? Какво ще се направи след а, а, революцията към зелената революция? Сега сме изправени пред необходимостта да имаме нова програма за селското стопанство. А, аз искам да ви напомня а, в доклада на 2010 година, доклада на ООН, който казва, че правото на земеделие, правото на хората да се хранят, второ да се намаляват неравенствата между селските стопани на запад и на изток, на изток на юг и на север и устойчивостта в използването на замеделието, без да се компрометира бъдещото замеделие. И трябва да се промени същевременно резултатите, трябва да се предвиди не само продукцията, но и приходите и устойчивостта и непредвидените въздействия в замеделието и измененията на климата. Предизвикателството е да се излезе от идентифицирането в, в селското стопанство. Това беше чрез увеличаване на, а, на добивите. А, а, Рандемана се увеличи три пъти в 20 век, но това имаше изключителни негативни последици, замърсяване на почвата и въздействие върху климатичните проеми, промени. И всъщност Фоле резюмира в своя статия ви съответните

въздействия, еко влиянието. Едновременно сега ние трябва да увеличаваме продукцията и същевременно да намалим въздействието върху околната среда, ако продължаваме по същия път, по който вървим сега. Това беше документирано. Виждате тук отляво увеличаването на въздействието, също така замърсяването замърсяването с фосфати. И идеята сега е да се намери траектория, която да намали въздействието без да се губят добивите. От техническо, в техническо отношение това трудно се прави, но би трябвало да имаме едно преминаване, една преходна фаза с едно известно намаляване на добивите, без това да повлияе на другите фактори. Освен това, част от uh земеделските стопани са в точка А и за да се а, избегне преминаването през непродуктивното замеделие и да се премине веднага на третата точка на биоземеделието. Със съответното щадене на околната среда. Искам да ви кажа а, защо не е абсолютно необходимо да се увеличи производителността в световно отношение. Виждате, че продуктивността на жител на планетата а, се увеличава от 60-те години на миналия век насам. сам Оливие Дескютер също така показва, че предизвикателството всъщност е нещо по-сложно от предизвикателство на продуктивността. Какво означава агроекология? Това е въпрос на принцип. Говорим за агроекологични практики, което е интересно, но трябва да помним, че от академична гледна точка агроекологията се основава на екологични принципи с щадящо използване на ресурсите, връщането към рециклирането, също така съвместно екологично действие, сътрудничество, а, справедлива търговия, справедливи цени и така нататък. агроекологията е системна визия, която се основава на взаим, взаимоотношение и взаимодействие, не само по отношение на производителността и търси най-добрите компромиси. И така, убеждението ми, а, което споделям с други агроекономисти, че трябва да а, оставим зад гърба си системата, която се съсредоточава само върху производителността и да преминем към една мултифункционална система, а, която отчита екологичните, економическите и социалните разходи. Тоест си преход а, трябва да бъде направен с мисъл, изключително е важно системните измерения да бъдат включени в нашите съображения. Вие виждате тук различни видове продукция на мляко, някои, които се основават на свободна паша, други хранят кравите с, крави. Виждате жълтите точки с най-добри економически показатели, но виждате, в, в зелено а, свободната паша, и всъщност виждате баланса, който може да се прави. Има а, някои земеделски стопани, които са в жълтата фаза, виждате най-интересната от економическа гледна точка и от економическа а, гледна точка виждате сравнението с екологичната а, траектория. Можете да видите а, уста Хикс, екологичната а, ос и а, по вертикалата социо-економическата ос. И това ще бъде капацитета на а, селското стопанство. Ето тук се виждат економическите, социално-економическите измерения, политическите, екологичните съображения и съображението от гледна точка на замеделците. В тази система позицията на различните системи е функция на публичната политика, а не на политиката на цените. Можете да видите тук как се променят системите в политиката и какви компромиси могат да се направят. Можем също така да излезем от една мисъл, която е създадена от е, производителя. Можете да видите също така е, веригата на е, различните стойности. Може да се намалят цените, но се вижда въздействието върху промишлеността. Тук може да се направи, усложни още повече системата е, се вижда, че хранителната система е свръхсложна. Това е една картинка, която беше създадена от една белгийска компания. Просто искам само да ви покажа, че ако тръгнете по този път, вие сте тук отгоре, което е хубаво, но а, всеки, който работи в а, публичната политика, ре, реагира и действа а, в полза на а, с, земеделеца, на потребители и така нататък. Като човек от академичните среди искам да ви кажа, че трябва да се направи една а, и, е, е, е, едно селско стопанство, а, това изисква компромиси, леко намаляване на продуктивността, но все пак намаляване, също така поведението на потребителите променя, някои са готови да, да дадат по-висока цена за своята храна и има също така една промяна по посока на, хранителни, на растителните храни. Трябва да има повече равенство между земеделските стопани. Единственото правило трябва също така да отчита и развитието на селските райони на земята. И тук има сходимост на всички анализи. И, за да има това подобряване на равенството, трябва да има вътрешна промяна на силите, което не може да се прави чрез цените само, а чрез идентификация идентифицирането а, на а, прояждането на тази система от вредни фактори. В заключение искам да кажа, че едно от най-големите предизвикателства на ресурсно ефективното е, замеделие е, е да се премине през един процес на преход, което е, означава защита на ини... различните инициативи, необходимо е да се предложат модели, които са пертинентни и за сегашните е, селски стопани, които са носители на този преход и същевременно да не се иска от селските стопани да правят нещо, което ще им пречи да постигнат онова, което те искат да правят. Именно това е последователност в подхода. Тоест, моето послание, за да може да се промени въздействието, трябва да се промени практиката. Това е техническа революция, което означава да се дават нови стимули на земеделците. Това е социално-економическа революция и трябва трябва също така да се промени хранителната система, за което е необходима политическа визия, която да подкрепи всички тези пре, а, промени. И този преход не е просто, просто лозунг. Благодаря ви за вниманието. Euh, Благодаря. Господин Баре, за много интересното и богато изложение. И сега искам да дам думата веднага на доктор Кевин Морел от университета в Сакле. 10 минути. Благодаря. Искам да ви кажа с конкретни данни аз ще ви, прека... ще ви покажа конкретни проучвания, а, които показват а, а, управляването на ресурсите. Същевременно искам да видя и економическата жизнеспособност на проекта, екологичните иновации, които се правят на равнище на фермата, на колективна <clears throat> динамика. Аз работя върху съвсем конкретни системи, които се наричат микроферми. Там има инициативи. Тези микроферми, те са съвсем малки биологични ферми, които произвеждат а, а, зеленчуци. И това са млади а, хора, които имат високо образование, които а, искат да работят а, като селски стопани и когато говорят за млади земеделци, когато те дойдат в такава ферма, те а, работят в съвсем малки стопанства с много голямо екологично въздействие, там, например, имат около 15 декара на фермер. И а, те си произвеждат, например, в няколко квадратни метра а, салати с много голямо разнообразие което е с много голямо значение, което се отдава на биоразнообразието. Тук има локална динамика, сътрудничество с близкото село. Може би това ви изглежда утопично, но а, трябва да се направи проучване, ние го направихме, дали има економическа а, изгода от тези микроферми. Ние направихме това изследване. А, и тук се опитахме да сравним три системи. Третата колона е от Ясно, която се нарича диверсифицирано пазарно земеделие. Тук се виждат различните ефекти на различните системи фитосанитарните аспекти и така нататък. Това е дясната колона. Има и други два сценария на микрофермите с екологичната част, на която говорих, с озеленяването. Тук има два сценария, които са различни. В средата е един компромисен сценарий с средно равнище на обработва на почката и може, почвата, може да се види, че от гледна точка на екологичното въздействие микрофермите, когато се сравняват с класическите системи, те консумират много по-малко енергия, защото не са моторизиране, ерозията на почвата също така е много по-малка и така нататък и също така на екологично равнище а, те използват много малко торове а, е, от гледна точка на биоразнообразието. Както виждаме, те отдават много голямо значение в техните фирми. И това ни се, се оказа много интересно, когато поглеждаме економичните параметри в тези ферми. Те са малко и разпръснати. Те не могат. А, е, те, те дават възможност да се разработят различни сценарии. Аз за всяка фермичка съм използвал хиляди сценарии. Първата микроферма това бяха съвсем малки фирми. Аз а, об, оценявах не толкова за производителността на хектар, аз говорих а, колко, за това колко кошници от а, производство можем да получим от един хектор и видяхме, че а, ма, когато се сравнява с класическия фактор, се вижда, че има малка моторизация, но тогава, когато минават трактори, фактически там остава една площ, която не се обработва, защото там не може да мине трактора. От гледна точка на економическите фактори можете да видите, че се вижда един много по-добър сценарий на микрофермите и това е интересно също така да се види, че а, този економически факт се получава върху много по-малка площ. А, ето виждате в, в създаването също така на работна заетост. Ние създаваме повече работна заетост при равни условия. Също времено земеделците се опитват да работят и да си сътрудничат в системата с, съседите си, а не само с хора, които непременно споделят екологичните им становища се вижда едно сътрудничество, с сътрудничество с фермери в Британия. А също така тези сътруд, да, си, си сътрудничат с, а, една бирария а, и също така от гледна точка на ефективността на ресурсите се проучва работата в самата ферма и сътрудничество с другите ферми. Когато има сътрудничество, може да се рециклират локално определени материи, така че да не се се изискват външни ресурси. Двете ферми а, биха могли а, взаимно да използват един трактор, а, е, да споделят използването на каптажи за вода, да споделят разходите за електроенергия, за извличането, спомпването на тази вода и всичко, което е необходимо за разпространението, да се организира ефективността на ресурсите на определена територия. При използването на ресурсите това сътрудничество има влияние върху местния живот, защото когато си сътрудничат селските стопани, се създават различни отношения, много интересно сътрудничество с, с евентуални бъдещи производителни насиране, насиране. И а, също така има а, динамични отношения в селото. Например, има млади хора, които отиват в разрушаващите си селски къщи и ги съживяват. Виждаме и въздействие върху а, живота на селските райони. За съжаление, това са съвсем малки снимки. Не предполагах, че екраните ще толкова малки. Но тук Искам да покажа, че това сътрудничество дава възможност, както посочих, да се подобри използването на ресурсите и тяхната ефикасност, да не се съсредоточават нещата на а, равнището на фермата, а да се разшири на териториален а, мащаб. А, когато виждаме принципите и практиките, които са основават на екосистемите. Генеричните системи не работят. Екосистемите са нещо сложно, трябва да се познава почвата, трябва да се познава климата. Човек трябва да е просто по-близко до терена. И земеделците познават това. Трябва да се промени начина по който се работи в науката и да се установи по-тясно сътрудничество между учените и а, земеделците. Имате тук един пример на а, а, Министерството на земеделието. Виждате група а, на практикуващи, практикуващи земеделски екологични практики, ръчно обработване на почвата. Тук има съвсем иновативни неща. Всичко това вече е достъпно. Това дава възможност да се споделят ресурсите, дава възможност да се създава локална динамика развитие на селските региони. Това е много интересно, че в 2000-та година се работеше по тази система в Лорен преминахме от 8 на 10 ферми и за да резюмирам от гледна точка на общата селско-стопанска политика, тези малки фермички не, не печелят толкова от общата селско-стопанска политика, но въпреки всичко те са по-жизнеспособни, тъй като те фактически постигат повече с много по-малко вложение. И ще бъде много интересно да им се помогне да се окаже фирма на ферма, а не на базата на хектар. И във връзка с третия стълб е, искам да кажа, че е добре да се подкрепя и да се финансира а, колективното замеделие от гледна точка на ефективността на фермите, и ще завърша с нещо съвсем накратко. Когато се работи а, в сътрудничество с учените и замеделците, трябва да се определи в момента къде искаме да стигнем, какво искаме да постигнем. И кандидатите за проектите, а, те може би имат предвид нещ, някакви резултати. По-скоро обаче обаче трябва да се подбере метода, а не резултатите и да се проявява гъвкавост, независимо от това, че а, а, и, и да се постигат иновации, които да са по-полезни в крайна сметка за замеделците. Merci, euh, Morel. Donc, merci à, à vous trois pour... Благодаря, господин Морел. Благодаря ви за на тримата за изказването. Сега откривам дебата. Две минути на изказване, ако обичате. Давам думата на госпожа Мюллер. Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen. Благодаря за интересните представения. Благодаря и на тримата оратори. За мен е важно да има промяна в енергийния микс. Това ще стане обаче, ако работим само заедно с земеделците, а не работим против тях. Имам въпрос а, към колегата от Унгария. Трябва да погледнем слънчевата и, и е, ветровата енергия, биоенергията, биогаз тези възобновими енергийни източници трябва по някакъв начин да бъдат съхранявани и складирани. Има технологии, които биха могли да извличат метан, преди да бъде изпрочистен той, той може да бъде обработен и да се използва в а, мрежата за подаване на природен газ. Затова е важно фермерите да са ангажирани в тези процеси. След това биогоривата от първо поколение. Не говорим само за олиото от рапица, при което се използват трактори във фермите, протеиновите култури също трябва да се споменат. Това е изключително важно за кравите. Не бива да разчитаме на внос на соя и за да има ефективност и ефикасност, трябва да се консултираме с земеделците. Трябва да има координация и сътрудничество, както и обучение за фермерите. Имам въпрос към френско-говорящите оратори. Как ще направим така, че да има площи за малките фермери? Какво ще направим с ОСП? как ще създадем възможности, евентуално бонуси за дребните стопани. Oui, merci, Madame Muller, Monsieur Ропен. Господин Рупел има думата. че pirmininkė. ще tikrųjų. Благодаря. Първо искам да благодаря на гостите ни. Те засегнаха много интересни теми и ни дадоха конкретни примери. Всичко, което бе казано, бе много важно за бъдещето ни. И трябва да бъде взето предвид, когато се прави прегледа на ОСП. Трябва да проведем консултации с стопаните, за да обсъдим пилотни проекти. Наскоро проучих, е, прочетох едно проучване, проведено от е, американски учени. То е свързано с канализацията. Те смятат, че отпадните води могат да бъдат използвани за гориво. Може би можем да направим и ние нещо такова. Ако американският модел се окаже работещ, отпадъците от канализацията могат да се използват за енергия и за производство на горива. Можем да използваме също хранителни отпадъци и така нататък за тази цел. Новото поколение горива може би ще се роди точно така. Какво е вашето становище за бъдещето на тази сфера? Благодаря. Мерси. Мерси, месье Ропе. Дон парола на месье Фланаган. Господин Фланаган. Е, Благодаря. Много бе интересно. Голямата част, когато слушаме тук експерти, слушаме за кризата в различни сектори, какво да се направи, Рядко има положителни новини. Господин Морал ни даде точно такива положителни. Казва се, че големите стопанства получават повече средства от малките. Това се чува доста често, а трябва да се промени. Искаме хората да останат да обработват земята, и ако имаме примери за успешно такова стопанисано, те трябва да бъдат повтарени. Що се каза от казаното от господин Гладфелдер за биогаз и енеробното разграждане? Какво мислите за промяна на регламентите за торовете? Как може да се затвори цикъла там? Това е голямо предизвикателство, особено за ирландските стопани, които са животновъди или пък произвеждат млечни продукти. Има голям натиск да се затвори цикъла. Имаме примери за проекти с дребни такива примери за неробно разлагане в Нидерландия, финансирани от държавата. Смятате ли, че това ще бъде един добър пример, който да се повтори? Трябва да се направи нещо. Не може да пренебрегваме натиска върху фермерите. Мислите ли, господин е, Гладфелд, че предложените промени в регламентите за торвете ще стигнат до там? Хубаво е, че имаше надежда в казаното от господин Барет и господин Морал. Има начин е, да се издържа човек с земеделско стопанство. Ние се искаме да победим, да сме първи, но една от графиките се вижда, че светът вече може да бъде нахранен. Ако искаме обаче да нахраним света, трябва да спрем да произвеждаме бомби, които разрушават пътищата, които ще ни помогнат да нахраним, да стигнем до хората, които трябва да бъдат нахранени. Нужно е нещо, което хората да могат да ядат. Говорим за използването на възобновими енергийни източници в земеделието. Това е чудесно в енергията, но като че ли сега започваме да го смесваме с промяната на климата или спирането. И това няма да стане. Трябва да бъде изпомпвано CO2. Това се смята тук за голям враг. Но има недостиг на CO2 за здравето на растенията. Наредното разлагане е нещо чудесно. За електричество и така нататък. Но ако се отглежда царевица, това би било налудно. Аз имам ферма, която произвежда електричество, но не е включено в общата система. Искам да сложа а, соларни батерии, а, но няма кой да ми инсталира съответната инсталация. Мисля, че ще се дигнат цените и по-бедните ще платят. Говори се за енергоспестяването. Глифосатите са, глифосатите са решението, но нас не ни харесват. След това изкореняването на плевелите. Стотици хора го правят ежедневно. Ако трябва да им плащаме достойна заплата, цената ще се повдигне. След това използването на падъците в канализацията, но мнозина това не се харесва, трябва да се направи.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 Знаем, че има голямо разминаване между новите държави членки и старите държави членки. Господин Гладфелд, какъв е потенциалът в Централна и Източна Европа и какво може да се направи, за да може да догонят те Запада? Господин Буда. Apreciez foarte mult această dezbatere. Благодаря, господин, благодаря, господин председателю. Високо ценя този дебат. Това е интересен дебат, тъй като енергийният компонент е изключително важен, що се отнася до крайната себестойност на всеки един продукт, който пристига на масата. Всички сме потребители и земеделци в такъв смисъл. Бих искал да говоря за напояването. Много добре знаем, че там, където има добро напояване на почвата, има и повишаване на производството и терена се използва по-добре. В същото време обаче има известно ограничение на ползването на тази система на европейско ниво и то е свързано с енергоемкостта на напояването, когато то е, е- електрофицирано, то може да стане или с електричество, или с дизел – Направили ли сте оценка на този ограничителен фактор, що се отнася до напояването. Мой соларна енергия може да се използва по-ефективно и ефикасно в тази смесъл, защото колегата а, казваше а, точно това. Соларната енергия, според мен, не се използва достатъчно добре в земеделието и трябва да бъде оптимизирано а, нейното използване. Освен това, тази енергия е важна и пак повтарям, не я използваме достатъчно. И, а тя може да бъде използвана, за да може да се извършва напояване, както казах, или в, при е, дозирането на фуража. Кой е ограничителният фактор тук? Защо не се използва тази енергия, що се отнася до по-широкото използване на тази енергия? Гинес. Госпожа Магинес. Благодаря, председателю. Много благодаря за изказванията и идеите. По първото представене, добре дошъл отново господин Гладфелдер, радвам се да ви видя отново. Казахте, че Европейски съюз може да е пречка за напредъка. Бихте ли казали нещо по-конкретно, как може да променим това? На второ място, какво могат да направят държавите членки без намесата на Съюза, за да се случи всичко това? След това, една дискусия, която не смятам, че е полезна, затова интенз... да противопоставя големите на малките ферми, екстенсивното, интенсивното земеделие. Знам, че малките ферми са максимално интензивни, тъй като е малко земята и те искат да използват оптимално, докато големите ферми могат да оставят е, площи за биоразнообразие. Иска ми се да говорим за ресурсната ефективност и новаторството, което всъщност е и заглавието на нашия семинар – не сме чули нищо до момента за научните изследвания в тази сфера и дали има достатъчно капацитет в държавите членки това да се случи. Тъй като фермерите казват, че те се опитват да бъдат ресурсно ефективни и има смисъл да им вярваме. Така че е добре научно-изследователските консултативните системи да бъдат оптимизирани, а те са проблемни в държавите членки. След това макрофермите. Нещо много интересно. Имаме и концепцията за care farming. нещо много интересно за обществото. Тези микрофирми, те основна заетост ли са или са за хора, които просто в свободното си време се занимават с това? Какъв е средния приход и каква е политическата идеология, която ще им позволи да се издържат с микроферма и да плевят на ръка. Повечето хора са се отказали от това. Господин Хауслинг. Господин Гладфелд, Известен сте с това, че сте за биогаз, биоразнообразие. В Германия имаме 15 години опит с биогаз и преди 15 години и аз гледах положително на биогаз. Но използването на зърна на, в някои сфери, от не 15-16% от терена, но оказа също отрицателно въздействие върху енергоемкостта. Така че не знам дали това е истинска альтернатива. Например, ако имам царевица някъде, 40 тона, имам парникови газове, които са освободени в атмосферата при паспища. Също се отнася и за други. 30% в сейдбо оборот при рапицата не е нещо добро и не е нещо устойчиво. Така че трябва да си извлечем полките от миналото. Трябва да използваме различни шлаки или отайки и торове, естествени торове, които да се използват, тъй като това ще бъде единствената екологична, единствения екологичен вариант. Земеделието е нещо интересно и също бе интересно да чуя от вас за екологичните фактори. Ние зелените се интересуваме от тази тематика. Имаме фосфати, много фосфати, азот. Той трябва обаче да се произвежда а, изкуствено. Един килограм азот изисква 2 кг СО2. Това не дава достатъчна енергийна ефективност, напротив, е енергоемко е, така че това трябва да се вземе предвид. Госпожа äh, Ще... Няма да задам въпрос, само ще кажа няколко общи неща Господин Баре ясно каза, че много често политиците вземат решения, но тези решения понякога не са пряко свързани с мненията на земеделците. Не трябва да се прави така. Това не са никакви решения. Понякога обаче има само един път и по него трябва да се тръгне. Искам да ви благодаря. За първи път чувам някой да каже, че политиката може да се промени, но и земеделците могат да избират, т.е. има различни пътища пред тях и това е много важно, трябва да се подчертае, макар че на някой може да им се стори банално това изказване, тъй като често чуваме изказвания, че няма друг път, това е единственото решение и така нататък. Също така бе казано, че не става дума за подобряване на растежа или за по-голяма реколта. Е, мисля все пак, че трябва да мислим за това, че трябва да нахраним света, трябва да бъдем по-ефективни и ефикасни с е, производството на храна. В Европа искаме целият свят да бъде нахранен. Какво обаче ще правим с земеделската политика в този смисъл. Трябва да вземем предвид и околната среда. Тя е изключително важна. Трябва да кажа, че може на повърхностно ниво тези изказвания да ви се сторят повърхностни, но те не са. имаме възможност да вземеме решение и в крайна сметка някой пък може да каже, че не трябва да бъде нахранен целия свят. Благодаря ви за тези изказвания е, по трите взаимно допълващи се богати изслушения. Е, имате около 3 минути да от... се опитате да отговорите на някои от въпросите, които ви бяха зададени. Това е правилото в нашия парламент. Искам да започна с господин Гладфелдер, да започне с даването на отговорите. Благодаря, господин председател. Моля ви да ми отпуснете още малко време. Ще се опитам все пак да се вместя в тези три минути. Бил съм в тази комисия и никога не съм получавал 10 минути. Сега ще се опитам да се вместя в рамките на 3 минути. Използването на биогаза в цялата мрежа. Мисля, че това може да се случи. Оправдано е. Стига да има устойчиво производство. Ако има устойчиво производство на електроенергия и ако тази енергия влиза в мрежата, защо да не използваме биогаза? Мисля, че парламента има доклад по темата и той пледираше точно за нещо подобно. А относно използването на биогаза, имаше въпрос за това какво ще стане с остатъчната топлина. През зимата тя може да се използва за отопление. А какво да кажем за лятото? Какво да правим с тази остатъчна топлина? Трябва да помислим как можем да я съхраняваме. Биогоривата има много видове продукти, има много видове протеини, които могат да се използват. Господин Агню имаше въпрос в тази връзка. Унгарския научен институт разгледа въпроса за това колко биогориво ще попадне в отпадъчните води. Говори се за 130 тона 2 милиарда евро под формата на храни попадат в канализацията, говоря за отпадъци от храни, и съответно в водните ни басейни. Какво да направим, значи? Какво да направим и по отношение на законодателството? Посетих неотдавна един приятел, който има инсталация за биогаз – Е, бих искал да имам слайдове, но нямам. Не мога да ви покажа. Нека да се върна на основната си теза. Биогаза представлява една течност през е, есента и през зимата тази инсталация на мой приятел не може да работи, защото не може да се е, разпръсква този биогаз сред полята. Има и едно противоречие във връзка с е, пепелта, която се използва в, в тези инсталации, която се генерира от тях по-скоро. Ако погледнете директивата за отпадъците, ще видите, че големите електроцентрали описват пепелта като продукт. Малките електроцентрали нямат право да го правят. Макар, че пепелта съдържа много хранителни вещества, които биха могли да попаднат в почвите, наред с азота и сярата. В пепелта, отново казвам, има много полезни хранителни вещества. Господин Агньо говори за използването на въглероден двуокис в парниците. Това би било възможно дори ако се използва биогаз за отопление на отделните парници. Същото въжи и за геотермалното отопление – когато се използва геотермално отопление, също се генерират инертни газове или въглероден двуокис. На следващо място, що се отнася до напояването, тук най-важна е рамковата директива за водите, а не енергията. Има проблем в Унгария с разпоредбите, свързани с ограничаването на напояването. Например, в Унгария ние не знаем дали може да се увеличи като период на появането. Ако ни се отпуснат ден или два повече, можем да имаме 70 тона повече произведена царевица. Но знаете, че рамковата директива за водите е много стрикна в това отношение. Значи виждате колко тонове царевица можем да произведем в повече и колко дизел можем да спестим съответно. По отношение на соларните панели, и аз съм правил проучвания. Мисля, че е по-добре да се използват биогоривата и биогаза, що се отнася до напояването, а не а, соларни панели. Господин Хойзлинг и онова, което той каза, в Германия има около 6000 инсталации на биогаз. Там се използва шлак, оборски тор. Най-доброто решение е да се използва енергия, която се генерира при използването на оборски тор и шлак. Мисля, че можем да изгладим противоречията. Благодаря ви за изказванията. Наистина много съжалявам, че така ви пришпорвам. Господин Баре, аз просто ще ви помоля за синтез и е, е, да гледате времето. Да, благодаря, господин а, а, председател. Искам да говоря в трите трите правни аспекта. Първо, сегашното време. Сега е, искам да кажа, че ние се подчиняваме на природните закони. Е, и всичко се определя от системи, за които не са чисто си, нормално системи, системи на нормалното функциониране на пазара. Мисля, че е изключително важно това да го помним. На второ място, ефективността на системите и начина по който е, определяме тази ефикасност се определя не от земеделците, а от промишлеността и от големите търговски фирми. И следователно всичко това се дефинира по от економическото измерение. Ресурсите са намалени и отчита се економическото и екологичното е, екологичните факти фактори. Трябва да се гледа напред. Под това разбирам да се е, предвиждат различни сценарии, не само да се върви по сегашния път. Това е най-лесното. Но въпросът е дали този сценарий ще може да отговори на изискванията на програмата за развитието на селските региони и е, програмата за изграждането на световното население решение. В този а, е момент аз не смятам, че този сценарий е оптимален. Има един друг сценарий, който предвижда по-големи или по-малки прекъсвания и дефинира политиката а, от а, гледна точка на сценариите означава една политика, която се нагажда на определени ситуации. А, а, Необходимо е също така да има и альтернативни сценарии, е, които да се одобрят, да се определи какво е правилно, да се определи също така един друг оптимум обаче, който е различен от днешния едно по-низко равнище, това, което трябва да се направи. Аз съм съгласен с госпожата, която каза, че земеделците трябва да имат право да вземат решение, но на този етап те нямат а, право на автономно вземане на решение. Има две измерения. Сега има две визии за модела. Едната е краткосрочна, с константна система. В сегашната система, казвате, има а, възможности за по-голяма ефективност, но има несъответствие е, поради което в средносрочен и дългосрочен е, план трябва да се предвиждат е, системи, които предвиждат по-кръгов подход, по-добро разпределяне на приходите. Тази система трябва да се проучи, защото в дългосрочен е план се говори не толкова за ефикасност на използването на ресурси, а на мъдростта за тяхното използване. Тази реконфигурация на системите е нещо по трудно, което изисква повече време и тя не трябва да бъде веднага налагана на земеделците, но тя трябва да присъства в, физи, в визията а, за да се има предвид какво са готови да направят замеделците, да се проучат различни решения, които биха могли да бъдат използвани в конвенционалното замеделие. Трябва да се каже обаче, че изследванията по биологичното замеделие са все още много бедни. Аз мисля, че ние трябва паралелно да разглеждаме двете визии за бъдеще. Председателя, благодаря господин Баре. Господин Морел има думата. Благодаря, благодаря ви за а, а, въпросите. За три минути ще отговоря на три въпроса. Много се говори за науката и за това как може да се използват биогазовете и за да се подобри ефективността. И както каза моят колега, когато се мисли за енергия, винаги може да се предвидят други форми, други източници, но трябва да се види как може да намалиме енергията, която ни е нужна от гледна точка на практика практиката на в мащаба на фермата. Те са много економични от страна на парникови газове и също така се увеличава а, ефекта на парниковите газове в конвенционалното стопанство от гледна точка на практиката. Трябва да се обмислят нещата, за да се види как да се постигне същевременно по-голяма ефективност, да се отчете ефекта на моторизацията в ефекта на слънчевата енергия и може да се използва също така асоциациите на различните култури, например растения, които привличат слънчевата и задържат слънчевата енергия, други, които използват повече геотермалната енергия и така нататък. В малките фермички, за които говорих, приходите на фермата са единствения приход за земеделеца търговската фирма е нещо непознато за тях и те избират какво да отглеждат. Има 30% от фермите, които не намират хора, които да могат да поемат работата в тях. Това трябва да се промени. Те са привлечени от системи, които са смислени в едно ново земеделие тези ферми а, се а, увеличават все повече и, и повече и това, което поддържа тези малки ферми е смисъла и, и имам още няколко секунди а, Европа от гледна точка на изхранването, а, трябва да кажем, че а, млякото на което се изнасяше в Африка, всъщност произведе много повече иммиграция, отколкото иммиграцията, която се опитахме да избегнем, така че трябва да се мисли много внимателно. Председателят, благодаря. Благодаря ви на теримата за вашите изказвания и за отговорите. Благодаря ви за участието в дебата. За съжаление, има неща, които ни задължават да се замислим върху моделите, които предложихте и да се запитаме защо, как и за кого може да се използва това, което говорихте. Благодаря ви, че избрахте а, че бяхте тук и сега ще преминем към втората част на дебата не след обед. И, и сега давам думата а, и а, поканвам тук а, професор Шенан Харбас и професор Патрик Волмс. Merci. Donc, cette seconde partie qui va nous donner във втората част ще разгледаме най-добрите практики в света и сега давам по 10 минути на ораторите да представят, да направят своето изложение и след това вече а, ще се задават въпроси. За да започне втората част, давам думата сега на професор Ченан Харпас. 10 минути. Заповядайте. Thank you very much, Благодаря ви, господин председател. Аз съм от малка страна. Нашата страна е дала на света малки неща. Например, черит доматите, един специален ключ и напояването, капковото напояване. Надявам се, че моята презентация ще е интересна за вас. Земеделието е наша култура, още от библейски времена та до ден днешен. Аз съм от пустинна държава. По-голяма част от нашата територия представлява пустиня. Знаете, че неволята учи. Ние нямаме вода и страната е, има много малко е, територия, която може да се обработва. В пустинята условията са тежки. Значи, за да имаме земеделие в пустинята, трябва да има капково напояване. Това означава, че трябва да дадем на растението точно толкова вода, колкото му е нужна и тя трябва да се даде точно на съответното растение. По този начин се пести много вода. По този начин имаме добри реколти. Днес системата на капково напояване се използва за това, което наричаме fertigation – а именно да се даде на растението не само вода, но и торове. Тази система ни дава възможност да използваме рециклирана вода, защото водата се праща директно към корените на растението, а не се пръска. Ето защо Израел е номер едно в света по използване на рециклирана канализационна вода за целите на земеделието. Ние рециклираме 80% е, от водата, която използваме. Чрез капковото напояване и чрез нашата система ние направихме от пустинята рай. Виждате тук три снимки на една пустина територия в Израел. В този район имаме 30 мм дъжд годишно. Не месечно, не дневно. Годишно. И въпреки това, виждате тук, а може да го видите на други места, в пустинята вече имаме нещо като рай, защото използваме водата така както трябва. Аквакултури в пустинята. Това звучи нелепо, но те съществуват. Използваме водата от аквакултурите, за да напояваме палмите с форми, които виждате отзад на заден план. По този начин ние използваме оптимално водата, а отпадъците от рибите отиват под формата на тор към палмите. Така нареченото прецизирано земеделие е изключително важно. Ние използваме термални камери, за да установим дали сме използвали достатъчно вода или пък някоя тръба е пробита и се прахосва вода. Чрез използването на тези топлинни камери ние установяваме къде е проблема и спестяваме вода. По този начин можем да видим дали на най-същата територия реколтата е една съща. Защото територията ни не е хомогенна. В един парцел някои части могат да имат нужда от повече вода. Използвайки тази система, можем да видим точно къде има нужда от повече или по-малко вода. Тъй като Израел представлява пустиня, ние трябва да осигурим сянка за растенията. Виждате в рамките на една експериментална система, че чрез използването на, на различни а, видове мрежи, ние можем да получим различни а, видове добиви. Виждате синя мрежа и зелена мрежа при отглеждането на лупина или вълчи боб. Виждате разликата в а, височината. Единствената разлика е цвета на мрежата. Как определяме как да се подбират съответните сортове и как да се отглеждат те. Пазара ни казва. Пазара ни казва къде да насочим нашата научна дейност. Нашите потребители решават. Когато казвам потребители, трябва да кажа, че ние сме научени институти и първите наши потребители, е, клиенти са фермерите. През 70-те години фермерите поискаха да има колкото се може по-голяма реколта. През 80-те години се появиха супермаркетите и те поискаха плодовете и зеленчуците да бъдат с максимална трайност. Тогава, когато те са в супермаркетите. И Положихме много усилия, за да увеличим трайността на продаваните плодове и зеленчуци. Естествено, така те загубиха част от вкуса и ароматите си. През 90-те, естествено, потребителите поискаха по-добър вкус и външен вид. Днес Нашите клиенти са отделните потребители. Те искат хранителна стойност. Те искат да получат най-добрите хранителни вещества в храните, които консумират. Значи те искат не само да се насладят на плода, а и да получат необходимите витамини и антиоксиданти, които по принцип трябва да присъстват в плодовете и зеленчуците. Само един пример. Споменах преди малко чери доматите. Днес ние имаме сорт чери домати, които имат много по-високо ниво на каротеноиди и по-конкретно ликопен, който придава на домата червения цвят. Ликопена е отличен антиоксидант. Сега ние извличаме ликопена от доматите и го добавяме към други видове храни, като соя, бисквити, шоколад. По този начин увеличаваме хранителната стойност на другите храни. По отношение на животновътството и подбора, израелските крави са обект на подбор в продължение на много години. Нашия институт участваше в генетичните изследвания, за да се стигне до днешното положение. А по-настоящем нашите крави дават 12 000 литра мляко годишно. Това е най-високия добив на мляко в света. Постигнахме го не само чрез генетичен подбор, но и чрез даване на качествен фураж за тези крави. По този начин и, и млякото е с много високо качество. Значи говорим не само за много добро количество, високо количество, но и за добро качество, с много белтъци. Нашите крави се отглеждат в пустинни райони, за да се чувстват те максимално добре. Ние създадохме краварници, които имат специални вентилатори. Имаме система за пръскане на вода върху кравите – Значи те са в нещо като джакузи в хамбара, в краварника по-скоро и дават много повече мляко. Дори да са в пустинята, там където температурата на атмосферния въздух е много висока. Нашата система действа като климатик и по този начин кравите се чувстват отлично. Биотехнологиите са много важни, естествено. Много усилия полагаме, за да увеличим реколтата, добивите. Повечето от работата, която извършваме, се подчинява на стандартите и ограниченията на Европейския съюз. В Израел не произвеждаме генно модифицирани продукти. Всички тези мерки доведоха до много по-голяма ефективност на нашето селско стопанство. В миналото един фермер осигуряваше храна за 15 човека. През 2007 година един фермер вече хранеше 100 човека, а през 2016 този брой вече е 200. 200 души се изхранват от един земеделски стопанин. Това се прави естествено чрез повишаване на ефикасността. Ако погледнем сега европейските държави, те се стремят към същите тенденции. В развиващите се страни обаче броя на хората, изхранвани от един фермер, е много нисък. Варира между 2 и 20, между 2 и 20 човека. Много е важно да споменем съхранението на нашите продукти, след като сме ги отгледали. Технологията за съхранение. По-настоящем губим само 0,5% от зърното, което съхраняваме. Това се прави чрез комбинация от научни постижения това е най-низкият процент на загуби в целия свят. Готови сме да споделим тази информация с нашите приятели, особено в Европа. Надявам се, че тази информация ви беше полезна и ще се възползвате от нея. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много за много точното представене. Сега искам да дам думата веднага на професор Патрик Ворумс от Световния център по агролесовътство. Аз много, много се радвам, че ми дадохте е, титлата професор, обаче аз всъщност не съм професор. Всъщност, това, което искам да говоря, е, искам да от отида отвъд дебата на малките земеделци, големите земеделци. Това, което е важно, е средствата, които се използват. Ние работим в тропическия, субтропическия регион. Имам около 500 земеделци. Сега искам да задам въпроса. Как, отвоя, как ще отвоим производството на храна през следващите 35 години? Как може да направим хора, хората, е, нивите, които те използват, по-резистентни на лошото време. И сега е, думата агролесовътство. А, е, искам да ви покажа глобалната горска а, покривка на земята. Виждате а, горите и а, дърветата в а, фермите. Виждате разпространението на дърветата, което корелира с развитието и разпространението на хората. А, хората а, живеят там, където има дърва за огрев. Агролесовътство е включването на многогодишни раз, растения за производството на храна. Животни или, или растения. Тук имате пример от Испания отглеждането на, на, на свине, това е Бразилия, палми, производство, отново пример от а, Франция. Тук е, може би най-смешния пример, защото това е а, <clears throat> кокосови а, растения в Шри-Ланка и е, виждате бобови растения, които е, дават е, тор турят растенията. Защо а, всъщност замеделците бавят растения? Тези растения им дават много важни неща за екосистемата. Това е едно произволно избрано място в Южна Русия. Хиляди километри а, а, това са а, ветровали и тези ветровали повишават производителността на житните растения, като намаляват изсушаването от а, силните ветрове а, корените на дърветата отиват много по-надолу и стигат хранителни вещества, които а, могат да измучат, отиват в а, короната, в листата, които като опадат, наторяват а, земята. Тук един опит а, в продължение на 40 години виждате а, слънчевата светлина, която 70% е, се губи отляво, виждате различните проценти. И тук виждате същото нещо, ако, сметне, ако смесите житото с дърветата. А, сега, когато пораснат много дърветата, това ще намали производството на жито. Можете да видите обаче, че производството е по-високо в първи... Е, е, тук виждате, че земеделеца има проблем. Не може да се очаква едно и също производство от жито в продължение на години наред. С лесовътството обаче може да се промени. Също се получава с използването на водата. Знаем ерозията, която се причинява от а, а, бурите. Тук а, водата се събира в клоните, в суб, е, под, под слоевете на водата, също на почвата, извинете. Тук виждате а, е, дърветата, а, е, отляво, отдясно, системата е с, а, лес, агролесовътство отдясно, можете да видите а, какво правят корените в агролесовъдната система растенията и дърветата не страдат. Когато се измерва а, това, което те произвеждат 35 години по-късно, виждате същото количество биогаз, същото количество ценен дървен материал. Разбира се, има много полезни а, екосистеми а, в агролесовътството. А, увеличава се двойно а, въглерода в почвата. Това са примери в Европа. Има и а, много други. Това е един а, ландшафт, южен а, Нигер, нищо не расте там. Там има само един дъждовен период, който трябва около месец и 11 месеца суша. Това е същото място, 30 години по-късно, напълно а, заето от дървета, което им дава възможности, а, дават, дават а, плодородие, защото те фиксират азота. Втората причина е, че тези тези а, Значи няма конкуренция между а, това, което отглеждате под дърветата и самите дървета, половин милион тона повече храна. Това економическо въздействие. А, които фермерите произвеждат а, свръхпроизводство, защото могат дори в сушеви години да продават своята продукция. И като вземете всички тези ползи на агролесовътството и ги обобщите, а, еднокултурното замеделие а, е, в сравнение с комбинираното виждате разликата. Можете да видите, е, например, там където се отглежда дърво за биомаса, можете да видите, че там съотношение е 1,43. Подробностите са там. Ще получите копие от презентацията. Може да направите нещата на наети земи. Тази фар, ферма решава да се занимава с агролесовътство, макар че имат само 15 години и решават обаче да произвеждат ябълки. И резултатите тук е едно, спор... едно съотношение 1,21, но 10% продуктивност всъщност са е много добре. В умерената а, зона а, съотношението е 1,3, 1,3, 1,4. И защо целият свят не е покрит с агролесовътни ферми, а след като е толкова хубаво? Първо, защото е много сложно. Земеделеца, ако не използва, ако не направи грешка, ще получи общо взето същия същите, същия добив, както както и съседите, но той би трябвало наистина да има а, различни дейности, например да плеви корените, да подрязва короните на дърветата. Общата продуктивност на биомасата се увеличава, но голяма част от, значима част от производителите правят грешки, защото това е по-сложно и а, това това е нещо, което се прави от е, малки ферми, независимо от а, е, е, това в коя държава се правят проучванията, най-малките ферми са най- а, са най-производителни, защото те използват най-точното замеделие. И тази ферма, всъщност, която изглежда запусната, поддържа висока популационна гъстота. Когато погледна тази нива, аз тук не виждам напредък в земеделието, виждам разхищение. Не се използва дъждовната вода. Тук всъщност дърветата фотосинтезират. Втория проблем при агролесовътството е, че е много по-трудоемко. Тук тези а, дървета трябва да се подстри, подрясват и листата да се използват като тор. Има 213 ниви с торене и се вижда, че производителността не зависи напременно от торенето, а от добавянето на дървета. Сега не казвам, че торовете са безплатни, полезни. Това са <clears throat> крайни случаи, а, на, а, много изчерпани почви, на които трябва да се добави. Това е палмата, която ви показах, маслодайната палма и палма 6 до 8 тона на хектор годишно се произвеждат. Освен това получаваме плодове, имаме а, някои култури, които се отглеждат между дърветата, имаме дървен материал също така сложно управление, трудоемко. А, економическата продуктивност е а, важна. И сега ще продължа към, с последното нещо промяната на климата. Първо, много е сложно. способяваме към земеделието. Земеделието е, има определена роля, която ще играе защото земеделието отговаря на около една трета, е, причинява около една трета от емисиите на, на газове. Това, което обаче не е ясно колко от въглеродния диоксид, който се произвежда, отново се всмуква в земята. Всъщност може да се намали с 1,4 гигатона тона. Това представлява една трета от общите емисии на парникови газове. Това не е перманентно решение, но а, това не е нещо, което да се се а, е, пренебрегне. Много е важно да се насърчават земеделците. Правилата на ОСП са много важни. Именно тук се намесвате вие. Опитайте се да развиете система, която не ви кара непременно да определяте колко дървета трябва да имате на хектар, какво трябва да правите понеделник, какво трябва да правите във вторник. Трябва да се измери организацията органичния въглерод в почвата. Тук има една 95% а, про, надвишаване. Видях, че надвиших и времето си, но се надявам, че и вие сте така ентусиазирани, както и аз. Председателят, благодаря. Преди да открия дебата. Искам да помоля комисията господин Лонго да каже няколко думи, да кажем за около 5 минути. Думата има комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни поканихте да участваме на този много интересен дебат. Ние смятаме, че подобряването на ефикасността на ресурсите в нашата економика отговаря на определените цели на повишаването на конкурентоспособността, без да се намалява производителността, с поставяне на акцента върху работната заетост и растеж. Економията на ресурси е приоритет и на нас в комисията във връзка с плановете до 2030 година за кръговата економика, устойчивата економика. Всичко това е описано в общата селско-стопанска политика, в законодателната рамка за развитието за селските райони с цел подкрепянето на всички устойчиви земеделски системи. земеделците имат право да избират модели, които са най-подходящи. Приспособяването към местните условия беше спомената. Това е изключително важно за ефикасност, ефикасното използване на ресурсите в агро, в земеделско хранителната верига и така нататък. Тези знания ще ни дадат възможност да изградим едно по-устойчиво бъдеще, и да се направи земеделието по-ефикасно и по-интерактивно като се откроят приоритетите с двойна отговорност за земеделието, за научните изследвания в тази сфера. Аз виждам предимствата и политиката. ОСП и Хоризонта 2020 година рамковата програма за научни изследвания и иновации в Европейския съюз от гледна точка на европейското партньорство в сферата на иновациите. Това ще бъде мощен проводник на иновации. Създаването на връзки, взаимодействия, синергизми в системата на хранителната промишленост и земеделието ще се разшири. Също така ще имаме възможност още следващата седмица да участваме в подобни действия, работни семинари, които са организирани и Искам да спра на този етап, искам само да ви кажа каква беше нашата позиция а, по за теми. Председателя, благодаря. Сега минута и половина на изказване. Извинявам се много. Дам думата господин Белдер. Ja, dank на благодаря, господин председателю. На първо място искам да благодаря на двамата ни оратори за техните интересни презентации. Бяха наистина вдъхновяващи. Въпрос към господин Арпас. Говорихте по много важни теми и от гледна точка на научното сътрудничество, какво може да се направи, за да се разпространят добрите практики. Какво може да се направи? Например, за заболяванията, ветеринарните заболявания. След това, новаторството. Много е направено в тази сфера, наистина, но трябва новаторските идеи да могат да се прилагат на практика. Как ще стане това? След това, привличането на млади хора към земеделието. Какво ще кажете в тази сфера? Младите хора се интересуват много от новаторството, от технологиите, които могат да бъдат приложими в земеделието и най-вече прякото им прилагане. Какви стимули могат да се предоставят? Merci, merci à vous, M. Belder. Donc la parole est à M. Agnew. Господин Агню. Благодаря, много интересни представения. Два въпроса. Първо, господин от Израел. 30 мм дъжд годишно. Откъде идва допълнителната вода? Десалинирате ли, т.е. обесолявате ли от средиземноморието? Просто ми е интересно откъде идва водата. Знам, че когато я използвате, използвате ефективно. Имате крави, които наистина имат огромен млегодобив. Ако се върви обаче по пътя на млекопроизводството, може да започне да се влушава здравето на кравите, както и качеството на тяхното месо. Имате ли такива проблеми или просто пренебрегвате тези проблеми? След това не се занимавате с ГМО, но трябва да ви кажа, че тук в нашата комисия има хора, които искат да се третира навлизането в генома по същия начин, по който се говори за ГМО. След това към другия оратор. Използвате ли Рошков а, като а, дърво между посевите? В Северна Европа не може всички да съдим ябълкови дървета, тъй като има ограничения на този пазар и затова се питам. Нямаме протеини, внасяме протеини, след това обаче как се събират от дървета тези протеинови култури. Преди 40 години бях с Шолта Дъглас, известно време в Африка е бил той и се е занимавал с земеделие. Той казва, че основният проблем е да тръгнат нещата. И след това казахте за озряването, не говорехте за фотосинтезата. Не се бях замислил за това. Благодаря. Merci, Agnew. La parole est à Madame Müller. Госпожа Мюлер. Да, Благодаря. Искам да благодаря на отличните ни оратори. Много полезни презентации. За мен ще бъде много важно да ги видя. Ако Израел е толкова напред в научно-изследователската дейност, искам да ви попитам какъв е бюджета за прилагане на практика и използване от фермерите на тези научни изследвания. Още един въпрос за дърветата и за използването на CO2 и азота от въздуха. Какви са вашите критерии, що се отнася до земеползването и промяната на земеползването? А, има ли някакви фактори, които ще окажат отрицателно въздействие в тази сфера? След това имаме големи проблеми, свързани с а, а, контрола на кръстосаното спазване. Казвате, трябва всеки да си свърши работата. След това Европейската програма за новаторство. Може да се насръчи сътрудничеството, но за момента се притесняваме. Няма ли това да ни одуши с бюрокрацията си? Имаме нужда от съвети. Да, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez și eu foarte mult prezentările. Благодаря и аз много благодаря за двете представения. Бяха много интересни. Искам да задам въпрос на професора от Израел що се отнася до голямото, големия млекодобив от кравите. Знаем, че е напреднало вашето земеделие. Как гарантирате обаче фуража? В Европейския съюз има дебат, свързан с този проблем. Дали да използваме соята, която е генетично модифицирана. Ние не отглеждаме такава, разбира се. Шегуваме се на тази тема, защото хем не я гледаме, защото сме против, хем я внасяме от Аржентина. И финансираме аржентинските земеделци. Не може да се произвежда хубаво мляко без хубав фураж. Говорите, че следите пазара отдавна, говорихте по този проблем, говорихте чисто исторически план как стоят нещата и в един момент казахте, че пазара иска продукти, които да са резистентни. от опаковките. Не може да се жертва интереса на потребителите, като се мисли само за онези, които ще продават продуктите. Трябва да мислим и за потребителя, и за земедел... земеделеца, но земеделеца също иска висококачествени продукти. Доволите, мадам Петия. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. E, ja ću isto imati pitanja. Благодаря, председателю. Имам въпрос към господин Харпас. Бях много впечатлена, когато говорихте за кравите в джакузитата и че 80% от водата се рециклира и че 0,5% от зеленината се изхвърля. Трябва да се инвестират е, много е, познания, за да има устойчиво развитие и намаляване на загубите. Искам да попитам как се свързва международната общност с земеделския сектор в Израел и каква е цената, колко струва тези инвестиции, колко от вашия бюджет отива за такива инвестиции. След това Знаете ли, що се отнася до капковото напояване или изобщо до напояването? Односно, дали сте извезли ту tu Или технологиите за съхранение. Експортирате ли такива технологии и смятате ли, че има възможност за сътрудничество в държавите членки, ако все още е, не сте споделили този опит. Господин Фланаган. Е, е. Благодаря. Господин Харпас. Много интересен слайд показахте за това как производството на храни се води от потребителя, как потребителя в крайна сметка се интересува от хранителната стойност. Обаче не ги ли интересува вкуса на потребителите? Хората винаги са харесвали вкусната храна. Ако потребителят е този, който ще ни води в бъдеще, какъв фактор ще бъде а, тогава въздействащия? Дали това ще бъде въглеродният отпечатък на храната? Имайки предвид износа на Израел, Ирландия също изнася много храни, но Израел също. Какво ще направите, ако потребителя каже, идва от прекалено далеч тази храна? Какво ще направите тогава с този потребител? Още един въпрос, ако ми позволите, е, към комисията. Един въпрос, който съм задавал и по-рано. Госпожа Магине също зададе този въпрос. промените в регламента за торовете? Как ще подобрите потенциала за неравното разлагане? Трябва да се спре, тъй като не може да се разпространи. Какво ще предложи комисията? Merci.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 агролесовътските системи. Това е много устойчива система за бъдеще, но когато се говори с земеделците, първото нещо, което казват е, че изисква много труд тази система. Много ще е трудно да се приложи такава агро агро-лесовътска система. Как да отговорим на хората? Как могат да бъдат приложени те? Те са ефикасни, да, устойчиви са, да, за страните на юг. Говорихте също за палмовото олио. Смятате ли за устойчиви тези системи, при които се произвежда палмовото олио и устойчиво ли е въобще това производство в бъдеще? И le dernier ще euh, je vais vous donc les mêmes règles du jeu sur 3-4 minutes maximum. Donc euh, voilà, tant de réponses. Peut-être commencer par... Euh, По 3 минути на всеки от е, ораторите. Започваме с е, господин Харпас, който ще отговори на различните въпроси към него. Okay, professor... Като професор в университет обикновено отговарям на такива въпроси в рамките на цял семестър, но сега ще ми се наложи за 3 минути. Uh, един от основните въпроси е как се разпространява информацията сред земеделските стопани. Как става това? Имаме съответна служба, която в момента, доколкото разбирам, се отменя или закрива. Тази служба взема познанията от учените и ги пренася към земеделските стопани. Що се отнася до младите хора, притеснявани че няма достатъчно такива, които навлизат в земеделието. Средната възраст на земеделския стопан е около 60 години в Израел. Предполагам, че при вас е така. Единствено начините, един от начините да ги привличаме е да използваме това, което показах. Това означава да работят по идеите, как да се използва тази технология в земеделието. Много земеделски стопани ходят с това в ръцете си и могат да контролират с това фермите си. Питахте ме откъде идва водата в пустинята, ако има само 30 мм. Ние сме на първо място в света по обезсоляването на вода. В миналото не сме имали вода, имахме големи проблеми с това, но посредством различните техники за обезсоляване, е, стига да не пресъхне Средиземноморието, Средиземно море, мисля, че няма да имаме проблеми. Що се отнася до пустинята? В миналото Израел изгради един тръбопровод от северната част на страната до пустинята, за да набави вода. Сега може да използваме част от водата, която съществува в пустинята, като солена вода. Отново я обесоляваме и използваме за земеделие. Трябва да се внимава, разбира се, тъй като използвайки такъв тип деселинирана вода, отнемаме и част от хранителните вещества, от които са нужни на растенията, за да го преодолеем. Сменяме, а, извинете, смесваме водата подпочвената с обесолена, за да може да не се увреждат растенията. Друг въпрос. Scientific cooperation бе свързан с научното сътрудничество. Има такова сътрудничество с държавите членки на Съюза, е свързано с изнасяне на наша технология по света. Все повече райони в света се адаптират към нашите технологии. Има много фирми, израелски, които работят по света, и рекламират, разширяват използването на капковото напояване и други технологии. Що се отнася до това с какво храним кравите? Протеините са много важни, да, както казахте вие, едно от основните постижения на нашите научни институти е да се разгледа микробиома на кравите, за да може да се използва по-добре храненето и затова използваме много отпадъци или продукти от земеделието. Отпадъци от различни продукти, които могат да се използват за хранене. Например, обелки от нар. Обикновено нара се използва за сок, а обелките за крави. Това е много полезно за тях, тъй като обелките съдържат много антиоксиданти. След това за разстоянието от пазарите. И с това свършвам, тъй като виждам, че ми изтича времето. Имаме сътрудничество с земеделци и дружества в други страни, така щото нашите технологии да се използват там и да не се налага да превозваме нашия продукт е, от е, Израел на съответното място. И така се преодолява проблема с разстоянието. Посредством такова сътрудничество нашите дружества също печелят и се смягчава проблема с превозването. Благодаря. Надявам се да съм отговорила на повечето ви въпроси. Merci, merci beaucoup pour votre précision et perspicacité. Monsieur Worms, à vous. Merci, Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Господин Уормс има думата на господин Белдер първо. Как може да се използва това? Имаме пример от Малауи, от Индия, от Китай, от Индонезия. Допълнителното богатство, което или доходи, които влизат в селата, помагат за възпирането на хората. Мъжете не се налага да ходят по градовете да работят, могат да останат. Младите хора пък виждат, че може да изкарат достатъчно пари, за да се оженят или омъжат. И това може да се използва също в дебата за миграцията. Господин Агню, използваме ли Рошков? Използваме и стотици видове дървета. Е, хиляди видове проверяваме, за да видим дали могат да се използват. зависимост от това къде се намираме по света, се използва микс от дървета, но да, използваме и дървото Рошков. След това изпо... имаме един консорциум а, в а, Африка, където а, разглеждаме много диви видове, като се опитваме да ги опитомим. И накрая въпроса за агролесовътските системи. Най-голямата такава система в Европа е системата в Северна Скандинавия и Северна Русия с елените, където а, животни елени и дървета си помагат. Знам, че в Шотландия има системи, където а, се използват животни, а не култури. И накрая, да, много е трудно да се започне. Това е нова технология. Тя е традиционно от една страна, но в контекста на съвременното земеделие за повечето земеделци това е нещо съвсем ново. Те нямат опит. Нито те, нито съседите им имат, нито правителствените структури имат. Така че изисква се смелост да започне с нещо, което може да е рисковано, но пък от друга страна крие толкова много печалби. След това на госпожа а, Мюлер за критериите за земеползване и е, промяна на земеползването. Смятам, че това е кошмарно, ако мога така да се изразя. Може да се използва една друга система, Афалу, която е една добра счетоводна система, но аз е, тук не излагам институционална позиция. Ние сме тропическа организация, така че не се занимаваме с е, европейските политики. След това господин Хойслинг Разглежда се също така и агроекономиката, тъй като ще има нужда от допълнителна работна ръка при този тип агролесовътство. Освен това ще има и дървета, от тях ще има някакъв вид продукти, отделно е, реколтата от културата. Е, след това, как да се промени мисленето, повечето земеделци не са подготвени, затова банките също не са подготвени, тъй като не са направени достатъчно проучвания, за да се дадат ясни съвети. Какво трябва да направят политиците? Иконометричните изследвания трябва да бъдат направени, за да има солидни данни на, за земеделците, а не просто да се разчита на някакви интуитивни констатации. Напълно е възможно това да стане и при големи стопанства, така че не съм съгласен с вас. Е, просто се използват така наречените алеи, е, които са сходни на тези, които се използват във Франция. Да, може би ще бъде упростено, има системи и за малкия земеделец, но това е много по-продуктивно, отколкото да имаш едно празно поле, защото е важно също така да не се стига до ерозия на почвата. След това устойчиво добиване на палмово олио. Сега устойчивостта постоянно се повтаря като дума, не знам какво значи вече, но този начин на производство на палмово олио води до повече производителност, по-малко ерозия и предполагам, че е по-устойчиво от съществуващата монокултурна система. Мерси, мерси. Благодаря ви много, господин Волс и господин Харпас за точните отговори. Аз мисля, че наистина е много добре, че агроекономическата политика ни задължава в различните модели, агромодели да дефинираме публичната политика и аз мисля, че с помощта на вашите изказвания ние наистина получихме една широка картина. Благодаря ви а, за това, че дойдохте. Благодаря и на комисията. Благодаря на втор, за втория панел. Сега, панел. Вече сега преминаваме към следващия етап към следващата точка. И сега давам думата на доктор Орели Трове да дойде тук на, три, на... Ще разгледаме точка 5 в дневния ред, тъй като става дума да се представи едно проучване което се нарича мерки а, срещу дисбалансите в пазара, какви перспективи след а, млечните квоти в млечния, в пазара за мляко в Европа. Координаторите а, помолиха а, една международна група научни изследвания от Германия, Нидерландия, Канада и Франция да направят едно проучване. Искам да благодаря на госпожа Орели Трове тя е професор в Парижския институт по технология и така нататък. Аз искам да й благодаря. Искам да ви помоля да представите за около 10 минути вашите изследвания. Също така ще проведем дебат преди или след изказването на комисията. Искам да помоля представителката на комисията да вземе дума след изложението госпожа Трове. И сега ви давам думата за вашето изложение. Добър ден на всички. Благодаря за поканата. Както беше казано, аз координирах това проучване, което беше направено от колеги учени от Канада, Нидерландия и а, Германия. Това беше публикувано преди няколко месеца. Вие ще намерите съдържанието е, на сайта на Агроминистерството на Франция. Това, което е интересно, има няколко десетки синтези, които мога да ви представя. А, аз съм направил е, едно резюме от порядъка на 20 на страници, защото целият документ е над 200. А, това беше проучено а, на, за една година а, на базата на мерките, които се правят в различни държави, на големи млекопроизводители, Штатите, Австралия, Нова Зеландия. Предвид дерегулирането на пазара на млякото се наблюдаваше едно огромно намаляване на цените от 2014 година. Е, тук виждате новия контекст на е, изключителната нестабилност на цените. Е, виждате тук и гарантираните цени. Това са цените, които се плащат на целките стопани, това са определени, но се вижда, че има драстично намаляване на гарантираните цени цели, е, цени. Следователно, това може да бъде, може да бъде а, е, квалифицирано като хаос. И първото нещо, което разглеждахме, бяха мерките, кризата в производствените структури, повишаването на производството, което беше подценено, намаляването на цените от 2014 година насам. Това, особено в 2000 2015 година Европейския съюз всъщност допринесе най-много за повишаването на производството и намаляването на цените. Европейския съюз даде най-много свръхпроизводство на мляко на международния пазар. От друга страна, имаше едно свръх е, е, наценяване на пазара с фактора Китай и фактора Русия, между другото. Какви бяха предвижданията на властите за намаляване на млечните квоти, е, като последицата беше брутално и, да, и продължително намаляване на приходите на производителите намаляване също така на капацитета за инвестициите, което доведе до а, една а, географска специализация. Не говорим за криза, говорим за несъвършенствата на пазара. Ние разглеждахме проблемите експост. Вариабилността на цените се дължеше на частните инициативи, защото в момента а, обществеността е, не е толкова активизирана, а, намалява се а, цената на тон мляко, схемата на цените, а, не успяват да изиграят ролята на стабилизиращ фактор цените. А, можете да видите а, от е, международната а, агенция. Сега във връзка с, с частните е, натрупвания, е, тук няма да говоря дълго. Има също така риск за спекулативно поведение. Е, е, сега фамозният член 219, който доведе до много голяма степен на дисбаланса на пазара, пазарите. Той а, е, не е много ефикасен, но този член, а, е, заедно с член 222, а, предвиждат едно доброволно намаляване на производството в замяна на определени субсидии, което в известен смисъл успокои увеличаването на производството в Германия и Франция до някъде в Обединеното кралство, но не реши проблема в целия Европейски съюз защото във второто 6 месече други държави пък се възползваха, като Холандия и Белгия. Европейските резерви за криза показват недостатъчно годишно количество. Резервите се свеждат до нула. Има и други възможности за подкрепа на фондовете за е, взаимопомощ. Аз говоря за първия а, стълб, а, Световната здравна организация три плана за развитието на сектора, ограниченията, които са свързани на реакцията на законодателството. Това са все сфери, в които тук не може да се каже, че има истински напредък, но просто това са данните, с които разполагаме. Член 221, това е един член а, на а, общата организация на пазарите, например, а, задължителното производство. А, този член не беше задействан. Тук трябва да се отговори на тази структурна криза на свръхпроизводството. Също така сравнихме различните разпоредби как се прилагат в различните държави. Виждате на а, таблицата и може да се види, че има някои а, райони, които имат а, някакво предимство. Това е а, Нидерландия, Ирландия, Дания. Има и други държави, които се борят да а, с различни трудности, е, организирането на производствите. Има организации в Южна Германия, които имат силни стари организации. В Франция има една система на договорни отношения които доведоха до а, много негативни последици и не дават възможност за а, вторично, еквили... вторично балансиране на силите. Сега ще прескоча тук трябва да кажа обаче, че има някои региони, които се възползват от голяма гъстота на млекопроизводителните средства в Германия, в Нидерландия се възползват производителите от квотите, като същевременно целият Европейски съюз трябва да намали своето производство. Европейски съюз не може да се възползва от някои конкурентни предимства, които има държава като Ирландия. Нямам време, за това, ще премина по-нататък. Искам да кажа, че дори в регионите, които са в динамика на повишаване на производството, се сблъскват с двойно по-тежки причини. Има а, частни производители, които страдат. В заключение ние направихме сравнение с други големи региони Канада, Штатите, Швейцария, Нова Зеландия. Виждаме двете е крайности в е, Нова Зеландия има монопол, от другата страна е Канада, е, е запазила всички възможности за регламентиране, но същевременно е насочила вниманието върху вътрешния пазар. Е, в Нова Зеландия всичко е дерегламентирано, за разлика от Канада, която е изключително регламентирана. Между тях вътре е с щатите и Европейския съюз и накрая Швейцария, която, е, Швейцария, която има съвсем ам, своя система. А, 2100 а, хиляди литра на хектар. Тук това изобщо системата е различна. Можем да кажем, че тази система е, може да ни бъде интересна. Сега набързо за Съединените щати. Те са запазили а, публичните а, а, държавната помощ, вие взимате някаква държавна гаранция, след което а, това е една система, която не е толкова ефикасна и а, всъщност а, производителите не могат да се възползват от нея, тъй като цените от 2014 година е, спаднаха много. Но от гледна точка на системата на определяне на е, цените, която дава възможност на групи държави да се федерират, да определят е, цените на млякото, на прясното мляко, цените на сирената и така нататък, да могат да водят преговори с други държави, с всички производители и производителите, всички получават една, е, едно и също заплащане. След това се заплаща цената на млякото в зависимост от качеството на млякото. Същото се получава и в Канада и в Швейцария. Има там една система за дискриминация на цените и в Европейския съюз и най-вече в държавите, които нямат монопол на кооперативите, се остава е, производителите да е, формират малки изолирани групи. Да, е, всъщност преговорите се водят от големите предприятия. Това е една несправедлива е, система, непозната в е, е, Нова Зеландия. Всички производители на мляко получават получават една и суща цена, в края на годината получават дивиденти, в някои случаи има някаква възвръщаемост. И накрая препоръките. Нашата група <clears throat> научни изследвания смятаме, че не може да се излезе от кризата на свръхпроизводството без задължителни механизми за управляване на производството в криза, доброволното управление е една стъпка напред, но това не може да има а, дълготрайно въздействие върху пазара на млякото. А, еволюцията в момента е твърде крехка, може да се продължи да се повишава производството, няма възможност да се, повели, да се увеличат цените в, а, като реакция. А, също така а, има предвидени наказания за свръхпроизводство а, да се въвеждат задължения за намаляване на производството по време на криза и така нататък. Има и други възможности да се ограничат някои средства за подкрепа у нези, които намаляват своето производство. По време на дебата ще ви говоря за холандската система на квоти и накрая искам да кажа, че трябва да се обмислят за средствата, възможностите за формите на взаимопомощ по време на резервите, е, циклични плащания. Определено ли ни липсва средство, с което да контролираме еволюцията на цените, да реагираме на а, зоните в а, неравностойно положение. И последна препоръка за производство, релокализиране на веригите на разпространението и да говорим за една истинска хранителна политика, към ОСП от 2020 година, за да може да се използва едно от последните средства. Ние привличаме вниманието на споразумението за свободна търговия. Съжалявам, че надвиших времето. Председателя, благодаря ви. Темата е много важна. Сега веднага давам думата на комисията, господин Шапс. Искам да ви помоля също така да бъдете кратък. Thank you, uh, very... Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Андрио. Благодаря ви, госпожа Трове, за това толкова интересно проучване. То се появи преди лятната вакансия и ние го прочетохме внимателно и прочетохме внимателно не само резюмето, но и самия доклад. Много подробен, пълен анализ на положението в различните държави в сектора на млекопроизводството. Благодаря ви за това. Трябва да призная обаче, че някои от заключенията, до които сте стигнали, не се споделят от нас. Вие сте направили базисен анализ. Ще говоря за заключенията и препоръките във вашия доклад. Основната препоръка е тази, която сте поставили под номер едно – Знае много добре, че тази препоръка е точно обратното спрямо онова, което решиха преди няколко години европейските институции с оглед решаването на проблемите в сектора и с оглед да се осигури възможност за един конкурентоспособен отрасъл. Въпреки това има 11 други препоръки, които са точно толкова важни и интересни. Направихте връзка с онова, което бе обсъдено неодавна на съвета по селско стопанство, така наречения доклад Верман, който се появи след едно проучване на специалната група по селско стопанство. Много от вторичните препоръки във вашия доклад са част от пакета с препоръки на групата Верман. И тук е, има възможност за тълкуване, е, пространство за, за маневриране, можем да имаме различни идеи, да видим какво ще правим най-вече в районите в най-неизгодно положение, там където има местно производство, за местна консумация. Говорите за прозрачност, как да се организира разпространяването на пазарна информация, така че онези, които имат нужда от такава информация, да я получат. Говорим и за договорите. Много информация е налична за широката общественост. Много информация сме събрали в последните няколко години. Сигурен съм, че има възможност за сътрудничество с изключение на първата препоръка. Вашата първа препоръка. Знаете, че комисията, но и не само комисията, смята, че трябва да има промяна в базисния регламент, ако се осъществи нещо подобно. А това е в разрез с това, което вече сме извършили. Още веднъж искам да ви благодаря, да ви поздравя за положените усилия. Ние сме готови да обсъдим с вас какво да правим от тук нататък. Е благодаря. Аз сега ще отворим дебата с членовете. Е по една минута на всеки за изказване. Ще започна с господин Мазу. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Трове за нейното изключително и интересно за изложение за използването на, на млечния сектор. Това е изключително важно, защото това е едно а, а, е, е една, е, е едно е, производство, селско производство, което е обект на, интер, на, на комисията. Ние всъщност министъра на земеделието изрази също така позицията на синдикатите по отношението на професионалното реконвенсиране всъщност това е една мярка, която е предвидена за млекопроизводителите, която не предвижда намаляване на производството и аз очаквам да видя една а, една, е, е, една научна работа какво ще стане в млечния сектор след намаляването и рееквилибрирането на пазара на захарта. Господин Критес. Благодаря, господин председател. Благодаря за този доклад. Няколко коментара. С реформата на ОСП ние разгледахме въпроса за премахването на излишните количества от пазара. Някои говореха за 300 000 тона, други говореха за 250 000 тона, които трябва да се премахнат от пазарите. Това не се случи обаче. Мислите ли, че можем да подобрим цените чрез изтегляне на количества от а, пазара? Мога да дам пример с маслото. В Германия, например, за 3 месеца а, успяхме да, постигнем до, да стигнем до много висока цена на маслото. Тя сега е най-висока за последните 20 години. От друга страна, пък хранително-вкусовата промишленост имаше проблеми, тъй като цените на маслото станаха твърде високи. Въпросът ми общо взето е, трябва ли да се изтегля продукция от пазара, за да гарантираме стабилност на цените. Благодаря, господин Ропе. Благодаря, господин председател. С Искам да благодаря на оратора за презентацията. Вие направихте преглед на всички причини за кризата в отрасъла. За щастие, през последния месец цената се повиши, има известно подобрение, но бъдещето все още не е съвсем ясно. И не можем да сме убедени на 100%, че няма да станем свидетели на още по-голяма криза в идните 6 месеца. Вярно е и, че руското ембарго оказа огромно въздействие върху държави като Литва и другите балтийски държави, но руснаците продължават да пият мляко, няма въздействие от ембаргото на световно ниво. Тоест, нещо е сбъркано. И няма как да говорим за бляскаво бъдеще, ако не променим нещата. В първата част на днешното заседание говорихме за това, защо младите хора не се занимават с земеделие. Ами защото не виждат бъдеще за себе си в него. Мисля, че мнозинството от колегите ще се съгласят, че имаме нужда от задължителен механизъм и ще трябва да седнем на една маса с комисията и да обсъдим как точно да изглежда този механизъм. Господин Хойзлинг. Много интересно беше вашето експозе и е много интересно да чуем, че комисията иска да седне на една маса с вас. Всъщност комисията трябва да осъзнае, че либерализацията на пазарите на мляко не беше най-добрият начин да се действа. Вие сте разгледала различни пазари, различни подходи, Канада с силната си регулация. Тук трябва да спомена споразумението СЕТА между ЕСА и Канада. Как стоят нещата? Говорите за задължително производство. Ако това не е квота, какво е тогава? Албърт и други колеги казаха, че има увеличение. Всъщност, качеството подобрява ли се? Какво да кажем за загубите на фермерите? Те трябваше да ги компенсират, тъй като загубите се натрупаха в продължение на няколко години. Как да им се помогне сега? Проблема датира от при няколко години. Какво да кажем за новите пазари, тази идея? Как ще бъде приложена тя на практика? Комисията трябва да признае, че има проблеми тук. Ние произвеждаме повече. Имаме средна класа, която е голяма, но това не е устойчив подход. Госпожа Рибейро, благодаря. И аз искам да ви поздравя за тази инициатива и за това проучване. Радвам се, че говорите за неравенството между регионите. В Португалия, например, има големи разлики в цените и разходите. Имаме Северна Португалия с много високи цени и Азорските острови, където пък разходите са много високи. Ето защо мисля, че следва да намерим система за защита на земеделските стопани. Получаваме информация, че има известно възстановяване на нивата на цените, но как да запазим нивото на цените? Тук имам предвид е, системата за формиране на цените. Чухме за случващото се в САЩ. Как да приложим тези практики в Европа? Как да регулираме производството тогава, когато има криза? Как да гарантираме, че ще има допълнителни доходи тогава, когато има криза? Има три механизма, за които говорите. Те трябва да се изглеждат независимо или заедно. И до каква степен трябва тези механизми, всеки един от тях да се приложи? Или пък трябва да се приложат заедно? Госпожа Хойбуш. Благодаря. Благодаря за тази толкова интересна презентация. Най-ми беше интересно да видя вашето сравнение между Нова Зеландия, Швейцария, Канада. Защо не говорите и за Норвегия? Пазара на Норвегия е също е особено защитен. Там производството е насочено към вътрешните е, пазари. За фермерите има една добра цена подобно на тази в Канада. Нова Зеландия от своя страна има само един кооператив, там няма конкуренция. Това не означава, че е намерено универсално решение на проблемите. Мисля, че трябва да разгледаме самите пазари и да видим не трябва ли да има някаква регулация на пазарите, особено тогава, когато пазарите излезат извън релсите. Ако не се предприемат действия на време, въздействието върху фермерите е много голямо. Те понасят големи щети. Не можем да действаме така и в бъдеще. Господин Фланаган, благодаря. Споменахте Нова Зеландия, Канада. Казахте, че те са с високо ниво на субсидии и регулация. Направихте сравнение с Европа. Връщам се към вашата препоръка номер 5. Какво мислите за споразумението СЕТА? То ще създаде ли проблеми, като си има предвид, че казахте, че Канада има високо ниво на субсидиите и на регулацията? Какво ще бъде въздействието във връзка с СЕТА? Благодаря, госпожа Петир. Благодаря за презентацията. Хрватия е нов член на Европейския съюз и там също има криза в сектора на млякото. Откакто се присъединихме, вноса на млякото се увеличи 4 пъти. Между 2012 и 2014 година над 3500 фермери в сектора фалираха. Много ферми престанаха да работят. В Хрватия ние произвеждаме само половината от млякото, което консумираме. Все повече земеделски стопани спират да произвеждат. Само за един месец няколко стотин е, човека излязоха от този отрасъл. Мислите ли, че има връзка между Северна и Западна Европа, случващото се там е, и онова, което се случва у нас? Трябва ли да има препоръки с специален характер за новите държави членки? Следващия оратор. Благодаря. Ние с е, Мариана Петир сме съседи. Имаме подобни проблеми. Затова моя въпрос ще е подобен. Видяхме, че мерките и премахването на квотите оказаха въздействие върху пазарите. Няма равновесие. Има обаче различно въздействие на различните пазари. На запад и на изток виждаме, че организацията на фермерите е много различна в различните държави. Собствеността е различна, освен това. В Словения най-голямата млекопроизводителна компания е собственост на Лакталис. Цената падна от 35 на 25 цента. Днес цената е само с цент и половина по-висока от времето на кризата. В този отрасъл няма лоялна конкуренция и честна търговия. Когато говорим за честна търговия спрямо Африка, защо да не говорим за такава търговия в сектора на млякото в Европа? Какво смятате, че е дългосрочното решение на проблема? Квотите, регулираната продукция, доброволното намаляване на производството. Има полезен опит в тази връзка. Ще има ли нови инструменти в новата ОСП? Ще има ли управление на риска или пък по-добро организиране на фермерите? Какво смятате вие? Как да, къде и как да търсим дългосрочните решения? Господин Агню. Благодаря. Говорим за криза в сектора. Тя доведе до криза в сектора на сладкарството. Идват празниците в Европа, в Великобритания нямаме сметана и масло. Кравите общо взето не могат и така просто да започнат да дават мляко. Лесно се спира производството, колиш кравите, но как да се върнем към производство? Можем да погледнем Ирландия или пък Холандия, гледам тук Ян. Те могат да ни запълнят пропуските. Кой каза, че Брексит не е, лош за бизнеса? Имаме единен пазар, обаче има големи разминавания по отношение на помощта, по отношение на регулацията, историческата картина е много различна в държавите членки. Давате ми само една минута, но аз е, тук съм готов да се кооперирам с вас, иначе мога да продължа. Благодаря госпожа Магинес. Господин председател, е, навик е, вече ми стана да говоря след Стюарт. Искам да кажа, че ние в Ирландия много се радваме, че можем да доставяме сметана и масло в Великобритания. Надявам се, че Ян мисли същото за Холандия. Да се надяваме, че след Брексит това ще продължи да се случва. Относно субсидиите в Швейцария. Значи записал съм си 2500 евро на хектар. Е, вие кимате. Значи правилно съм разбрала. Втория ми коментар. Когато казвате задължителни мерки за управление на производството, това означава ли, че трябва да има квоти или трябва да има нещо по средата между свободно управление и е, квотите? Нещо подобно възможно ли? Е? По отношение на политиката на търговията, Търговията винаги е двупосочна улица. Ако има по-малко регулация на някои пазари, на които искаме да попаднем, това би трябвало по презумпция да е добре за европейските фермери. Права ли съм? Благодаря за изказваните. Сега ще дам думата на госпожа Трове за 5 минути, тъй като вече сме изостанали. Благодаря ви за всичките въпроси, които бяха много интересни. Аз ще опитвам да не мога да мога да се вместя във времето. Ще опитам да се опитам да отговоря на всички въпроси. Много съжалявам, че нямам достатъчно време. Сега по нашето предложение, това, което а, поставяме ние като първата препоръка, не е само механизъм, както беше решен, а, а, тази седмица за, член, тази година за член 122 а, за стимулирането на онези, които намаляват а, своето производство, всъщност е по-широко, защото след няколко седмици бюджета беше консумиран, беше изразходван от производителите. Струва ни се обаче, че ако не се генерализира това на европейско равнище, ще има намаляване на производството в някои региони, но същевременно ще има повишаване на производството в други региони, които искат да се възползват от тази ситуация и в резултат ще бъде, че няма да можем да реагираме на свръхпроизводството на пазара, защото в този случай. Ирландия, Нидерландия, Белгия имаше едно повишаване на производството, при това голямо в 2016 година и това, което беше предложено в френския мимера, мимера, меморандум 2016 година, член 2000 член 221 а, резюмира това, което беше казано в а, конференцията в 2013 година. Имаше една неправилна схема, схема не става дума да се а, постигне връщане до предишните равнища. Е, е, на нас ни се струва, че е важно за всички региони в криза на свръхпроизводство, какъвто е случая сега, ще се възползвам от възможността да се каже, че ние продължаваме да бъдем в криза. Повечето държави продължават да се стабилизират, но в много региони има намаляване на производството, няма повишение на цените. А, това се вижда в цените на маслото, не до такава степен в цените на млякото на прах. Цените за производителите продължават или да намаляват, или да се задържат на едно и също равнище. Като говорите за стреса на производителите на, в млечния сектор, една четвърт от млекопроизводителите а, имат а, негативни а, въздействия. Следователно, а, както в много други държави, имаше едно много голямо преструктуриране на центъра, за да мога да отговоря на с съчетанието на средства ние можем да създадем една възможност за контролиране, което не е връщане на квотите. Надяваме се, че това ще доведе до известна стабилизация чрез резерва, по-голям резерв на европейско равнище. Това разбира се ще бъде след 2020 година. По-целенасочени мерки ще бъдат предвидени за новите държави членки, за държавите от източна Европа, зоните, които са в неблагоприятно положение или специфични територии. Всичко това трябва да го предвидим, но първата препоръка е неизбежна за излизане от кризата. И сега накрая по въпроса на другите, за другите държави, по-специално за Канада. В Канада има квоти, както ние имахме и преди. Акцента се поставя върху цената за производителя. Същевременно има съвместни планове, фиксирани цени, така както това съществува в Съединените щати. В Съединените щати има система, която ние нямаме, фиксиране на цените от гледна точка на професията, но под егидата на държавата в Канада има а, пълна общост обща селскостопанска политика и колегите, с които сме в контакт, в Канада се страхуват особено за сирането, където квотите са най-тежки. Те се опасяват, защото има натиск в системата, върху системата на <clears throat> квотите. Но по-големите експорти на Канада, повишаването на млекопроизводството в Канада е засегнато. И съвсем накратко, когато сравнявате сектора на говеждото месо. Може също така да видите, че системата в млечния сектор в Канада продължава въпроса. Сега по въпроса за дисбаланс в Европа и ще приключа с това. Аз ви показах картата ще бъде сложно. В зелено са регионите, които в 2014 година са имали най-голямо производство на мляко на квадратен километър, в Розо в Розово са регионите, където са загубили производството в периода 2007-2014 година. Това са държави с най-голямо производство на квадратен километр, но това е с отрицателни екологични последици. А, произвеждат се все повече и повече мляко, но а, вече производителите все по-малко могат да спазват директивите, следователно от гледна точка а, на околната среда е, е необходимо да се предприемат мерки. Благодаря ви, съжалявам, че да, съжалявам, че така ви е, пришпорих. Имаме много важни точки, които трябва да, е, с които трябва да се занимаем. Благодаря. Сега преминаваме към точка 6, която е размяна на мнение е върху проекта директива която модифицира приложение 1 до 5 на директивата на съвета 2029 във връзка с мерките за защита срещу въвеждането на вредни организми за а, зеленчуците. Ние знаем, че тази а, директива ще бъде заместена с нов текст по време на словашкото председателство. Текстът е миналата седмица се появи в официалния вестник и проектодирективата по изпълнението беше обсъждана тези мерки се твърди, че не са съвместими с заложените цели а, и, и ще бъдат вредни за растенията. През ноември Генерална а, дирекция здраве представи проекта на проектодирективата на комисията. Утре след гласуването на доклада на господин Дантен ще бъде представен на комисията и ще се задават всички въпроси. Сега искам да помоля различните депутати да се изкажат. Ще дам думата първо на госпожа Агилера да а, кажа какви са вашите изисквания. След това ще вземат другите членове думата. Е, Благодаря, председателю, съвсем набързо. Много се радвам, че мога да говоря по този въпрос. При предишните дискусии не постигнахме пълно съгласие. И затова е добре да се продължи дискусията, за да се осветят различни сфери. Председателят спомена, че тази директива ще промени Директива 29 от 2000 година и нейните приложения. На последното заседание, когато говорихме, знаехме, че ще има нови разпоредби а, и се надявам, когато тези разпоредби влязат в сила, те да могат а, да разрешат проблеми, с които се борим сега. Но проект от директивата по прилагане ще урони някои от устоите на директивата. Нека да бъда по-конкретна. Няма достатъчно фитосанитарни проверки за цитрусовите плодове. Un контрол inadecuado. Ако няма достатъчно добри инспекции, ако те не са достатъчно добре направени или достатъчно чести, свързани с происхода на продуктите, това ще бъде проблем. Говоря за цитрусите. Всичко зависи от това дали тези плодове ще се използват при по-нататъчно производство или ще бъдат потребявани. два вида вредители има тук. В резолюцията се говори за недостатъчните инспекции в зависимост от крайната цел. Тук говоря за цитруса канкър а, за, и заболяването черни точки. Това са основните проблеми. Това е проблем не само в Испания, и това е в интерес на здравето на, ж... на растенията. Имаме доста проблеми също с вредителите по домашните животни, но сега говорим за цитрусовите плодове. Искам да ви припомня, че имаме сходни проблеми и в Италия. Много са важни проверките на място или инспекциите. Те трябва да бъдат ефективни и най-вече ще се отнася до вредителите, които споменах двете заболявания. Имаме нужда от единен орган по инспекциите, независимо от това за какво ще се използва цитрусовия плод. Дали ще се консумира пряко или след това ще бъде обработван за употреба в други продукти. Още нещо, има трето заболяване или трети вредител. Не сме съгласни с ефективното производство или обработка. Що се отнася до цитрусите, искаме да има замразяване, за да може да се пребори това заболяване. Всички експерти на всички пазари, например в САЩ, казаха, че за да можем да се преборим с този вредител, ще трябва да прибегнем до замразяване или силно охлаждане. Това са проблемите, които бих искала да изложа. И мисля, че трябва да говорим за тях, независимо от това за какво ще се ползва продукта. Това е проблем за европейското земеделие и трябва да внимаваме, за да не е, навлизат вредители и заболявания на пазара. Аз нямам нищо против е, международната търговия с цитрусови плодове или каквито и да е други плодове. Важното тук е да защитим европейското земеделие. В случая цитрусовите плодове. Сега, ако беше друга култура, ще да кажа същото. Това ме безпокои и се надявам да можем да гласуваме по резолюцията утре. Бисюр. Bien sûr, merci. Clara, donc, euh, exposé très précis. Благодаря, Клара. Сега госпожа Мюлер има думата. Благодаря, председателю. Трябва да кажа, че тази резолюция не ми харесваше и преди. Става дума за регламент, след това има директива по прилагане 31 от 2016, което ще влезе в сила 2020. А тук правим предложение за резолюция по един акт по прилагане. И за мен е неясно дали той ще бъде правно обвързващ. Не мисля, че ще е, ако не гласуваме днес или утре. Това, което ме безпокои, също и правното основание, Трябва ЕФСА да предприеме мерки, за да не се внасят вредители в Европа. Мислим обаче за търговия с трети страни и не искаме намаляването и посредством нетарифни бариери, защото това ще прилича на протекционизъм. Затова аз бих отхвърлила това предложение за резолюция. Благодаря. Yes. Господин Дес. Yeah, Dank, Благодаря на госпожа Агилера. Благодаря ви за този доклад. Да, тук има проблем. навлизат вредители по растенията от трети страни. Необходими са мерки. Не знам как да гласувам. Утре не съм сигурен. Най-вероятно обаче ще гласувам за предложението за резолюция. Трябва да се чуе становището и на съвета. Вярвам на научните комитети в съвета. Убеден съм, че те ще дадат точна информация. Не знам дали охлаждането е метода за третия вид вредител или има друг метод. Трябва обаче да обсъждаме това днес и да гласуваме утре. Това не е свързано с вас. Критикувам процедурата. Можехме и по-късно да гласуваме. И не е хубаво, че след 7 часа тази вечер ще бъдат подготвени списците за гласуване. Не може ли седмица по-късно да гласуваме? Защо винаги трябва така да са пришпорени нещата? Не, че критикувам предложението за резолюция, просто критикувам процедурата, по която се действа. Хубаво е да се отложи гласуването със седмица и така мислят и други членове. Например, госпожа Шлайн, която не е тук, но аз я представлявам в този дебат. Благодаря госпожа Херенс Гарсия. Благодаря. Искам да подкрепя госпожа Агилера. Сериозен е този въпрос. Имаше и други е, заболявания, които навлязаха в Испания, сега стигнаха до Балеарските острови. Искам да чуя комисията. Ендемични са тези заболявания. Защо? Защото нямаме препятствия, които да направят така, че територията ни да не може да бъде обект на такива инвазивни вредители. Посредством своите нормативни документи също сме забранили някои финосанитарни продукти, както и други продукти, които могат да се борят с това. Направихме го с целея, а сега по същия начин подхождаме и с още два вредителя. Искам да ви припомня, че Европейската комисия излезе с решение през май тази година, с което намали контролните механизми за цитрусови плодове, които няма да бъдат пряко използвани и ще бъдат обработени. Това трябваше да бъде временна мярка и сега комисията иска това да се превърне в окончателна мярка. Ще подкрепя госпожа Агилера, тъй като комисията през май взе това решение. от тогава на сетне видяхме този вредител, свързан с поява на черни петна по цитрусите. Същото, свързано, същото се случи с селея фастидиоза. Мерките и тогава не бяха достатъчни. Имаше инфектирани пратки. Това не може да се превърне в крайна мярка, както каза госпожа Агилера. Това означава да рискуваме производството на цитрусови плодове в Европейски съюз. Благодаря, господин Декастро. Благодаря, колеги. Колегите вече обясниха това, което мислят. Аз бих подкрепил казаното от Агилера и сега от госпожа Гарсия. Но колега Дес, искам да кажа нещо на вас – Проблема, Алберт, е, че не може да го отлагаме това гласуване, защото в противен случай няма да има възможност да се гласува през декемврийското пленарно заседание. Т.е. технически е проблема. И към всички искам да ви припомня, че отлично работихме много дълго, но в крайна сметка се стигна голям резултат. За какво говоря? Най-вероятно си спомняте, става дума с доклада Макинтар. Този акт на комисията не върви обаче в посоката на нашия регламент. Вместо да предугади резултатите на този регламент, се тръгна в друга посока. Затова смятам, че трябва да се подкрепи този доклад. Благодаря. Господин Белдер. Ehm, eh, Благодаря. На първо място разбирам трудностите, които изрази господин Дес за процедурата. Аз също бих искал да има малко повече време. Защо е нужно сега да се бърза толкова много? И сега защо ще гласувам против? На първо място трябва да припомня, че трябва да има ефикасно третиране – дори през зимните месеци. Знаем, че има държави членки, в които не е възможно да се произвеждат а, цитрусови плодове, които зависят изцяло от внос. И наистина сме против тази резолюция по тези причини. Не е възможно да се приема такова прибързано решение, а да, не, да се изключват други съображения. Наистина сме против тази резолюция. Мерси, месье Витема. Господин Витема. Much, Благодаря председателю. Благодаря на госпожа Агилера за тази резолюция. Важно е да защитим Съюза от а, такива вредители от трети страни. Имаме силни мерки за предотвратяване, но четейки тази резолюция, ме налазват съмнения. Защо само за, ци, за цитрусови плодове? И то е една мярка е, изтодяване или охлаждане. Защо да не се вземат предвид други ефикасни мерки? Ако има само един метод и го запишем, то тогава ще се ограничим само до него и тогава няма да има новаторство, няма да има ефективни мерки, които да са дори по-добри. Ще се увеличат разходите и първоначално това може да се разглежда като протекционизъм от страна на Съюза и това може да стане обект е, на спорове в СТО. Да, трябва да опазим Европейски съюз от вредителите, но ако сме се съсредоточили само върху охлаждане, смятам, че действаме протекционистично и по този начин изкривяваме търговията. Вземете го предвид и моля, отложете за едната седмица, понеделник, гласуването. Чух от е, моите асистенти, че ще може да се гласува в Агри и дния понеделник. И пак през декември да може да влезе този тех в пленарната зала. Благодаря. Имаше Такула. Господин Такула. You, Благодаря, уважаеми колеги. Нека да погледнем и от гледна точка на Финландия. Ние също зависим от вноса на цитруси заради климата, останалите скандинавски страни също. Така че аз съм против тази проекторезолюция. Съгласна съм, че Европейски съюз трябва да попречи на навлизането на своя територия на вредители. От търговска гледна точка, трети страни, които изнасят към Съюза, би трябвало да гарантират липсата на вредители. Те трябва да въведат мерки, които да елиминират такива. Тоест вече има такива механизми и ако продукта носи вредители, съответно да се наложат санкции. Нека да подходим научно, имайки предвид какво казват комисията и държавите членки и експертите им. Мерси, месье Дантен. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Този дебат ми помни, ми напомни а, за биоземеделието, напомни ми проблемите за севера и за юг и също така за, при, за пристигането на нашата територия на неща, които а, първоначално изглеждат безобидни и след това стават изведнъж много голям проблем. Не може да спорим, за а, а, свободата. Става дума за фитосанитарната защита на Европа, независимо от това дали става дума за животни. Вие си спомняте <clears throat> тогава, когато дойде, а, дойдоха различни епидемии при животните. Необходима е истинска солидарност. Трябва да се намират альтернативни решения. Мисля, че е абсолютно важно парламента да покаже своята решимост да реши тези проблеми е, от фитосанитарно е, естество. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Андрея от комисията. Да, благодаря, господин председателю, за това, че ни давате и на нас думата. Искам само да кажа, че както вече беше представено и от предишната комисия, предложението на комисията а, подсилва а, мерките за срещу въвеждането на нови микроорганизми, засилва също така условията за вече присъстващите а, микроорганизми, особено по цитрусовите растения комисията в никакъв случай няма да се противопостави на новия регламент, който беше прият от съвета и от парламента, но ще въведем по-стрикни мерки срещу въвеждането на вредни е, организми. Нищо няма да се прави против новия регламент. Напротив, във връзка с трансформирането им европейски а, производители, които внасят или които искат друг вид начин на а, внасяне на а, портокали. Именно за това сме въвели тази спешна мярка, която визира Уругвай, Южна Африка и Бразилия. Идеята е да се въведе същата мярка и в хоризонталното законодателство, което се прилага в цял свят, да не дава възможност да се прилага само за, по отношение на трети страни, а за всички. Има ли нещо, което а, а, като погледнете а, това, което казва ЕФСА, там пише, че в районите, ако нещо а, влезе в а, даден район и влезе в Европейския съюз, но няма инфектиране, това е един ограничен, маранкиран процес, е, ако влезе в регион, в който няма производство на цитрусови плодове, тогава няма проблем. Точно това ние правим. Ние следим пътя на влизането на въпросните микроорганизми, третират се отпадъците по определен предписан начин, при което няма фитосанитарен риск. И искам само да напомня това, просто за да стане ясно на всички. Що се отнася до третирането? Третирането се основава на становището, независимо от това дали сте... за, за, за Цитрус канкер, или става въпрос за черните точки, комисията съвсем ясно е заявила на всички държави членки и има две версии. Едната, единия вариант е да оставим държавите членки да решат кое третиране е най- а, ефикасно и а, в Втората възможност е, е, когато знаем за ефикасно третиране, да го съобщем на всички. В комисията не е приключила дискусията по този въпрос. Е, това, което се говори за третиране студено, за цитрус канкер, например, процедурата не е финализирана в комисията. За обработката в комисията не са приключили обсъжданията, защото ние сме 100% сигурни и подкрепяме текста. Не смятаме, че трябва да се променя. Обсъжданията естествено ще продължат в постоянния комитет. Естествено ще учетем това, което казахте вие, коментарите са а, предвидени а, и се взимат предвид от едни държави членки, други от други държави членки, но за преработката трябва да призная, че нямаме изход а, по отношение на а, мерките, които се предлагат от комисията, които се напълно отговарят на ЕФСА. Да се види дали, трябва да се види дали има някакъв среден път, който отчита технологичния а, напредък, но същевременно позволява да се използват и познатите методи. А, няма твърди а, мерки, а, има предложения предложения, които се обсъждат, други предложения, които се обсъждат. И аз мисля, че трябва да продължим да обсъждаме в комитета, след като комитета направи а, индикативен, проведе индикативен вод е, тогава ще изчакаме третите страни да реагират. Може да се каже, че да кажем, ако приемем, че има една мярка, която според нас е много добра, която защитава европейската територия, която отговаря на постиженията на науката, която е много пропорционална, винаги може да се каже така в третите страни в предвидения 60-дневен срок могат да ни кажат да, ама това няма да стане и има един етап на консултации с трети страни и този етап – а, започва да тече след като се проведе индикативен вод в нашия постоянен комитет. Просто исках да ви поясня процеса и обсъжданията и честно казано а, преработката нямаме проблеми на този, ста, е, на този етап и мисля, че позицията на комисията ще бъде да предложи текст, който е сходен на текста на извънредните мерки. Председателя, благодаря за уточненията. Е, е, много е голямо предизвикателството, значи ако има позиция на парламента, трябва наистина да се намесим бързо Въпросът е а, дали ще гласуваме утре на една важна резолюция, защото технически бихме могли да гласуваме и на следващата сесия. Може би това отлагане ще ни даде възможност да съберем едно по-голямо мнозинство или искате да гласуваме утре, може би всъщност трябва да отчетем предизвикателството, която се предвижда. Може би да гласуваме утре, за да може парламента да има твърда позиция. Пауло. Да, трябва да се намери решение. Аз нямам нищо против да се отложи с няколко дни. Това, което ме притеснява обаче е, че през декември със сигурност ще се гласува този документ в пленарната зала. Питам секретарията, ако сме сигурни, че ще фигурира, тези 4-5 дни няма да променят нещата. Големи промени няма да има, според мен. Си, ce que me dit le secrétariat, c'est que si nous votons... Това, което казва секретарията, ако ние гласуваме на 5 декември, можем да приемем резолюцията по време на декемврийската сесия. Да, изчислихме, че технически е възможно да гласуваме на пети и да се класираме на пре, за пленарното, но това е технически възможно, ако председателския съвет приеме да приеме нашето гласуване. Ние можем да закъснеем, но при положение, че имаме политик, подкрепата на политическите власти. Аз мисля, че това е в дневния ни ред утре и ще поставим въпроса на гласуване, защото това наистина е едно важно предизвикателство. Благодаря ви. Благодаря на преводачите за това, че удължиха с 10 минути работата си. Довиждане до утре.